Colleagues, please take seat. We can... Заемете местата си, за да започнем. Our economic dialogue. Well... диалог сред нас е министра на финансите на Португалия Мария Луис Албукерке. Добре дошла в Комисията по економически въпроси за економически диалог за случващото се в Португалия. Както знаете, през юни 2014 година страната излезе официално от програмата за економически корекции. И малко по малко се връща на капиталовите пазари. От юли на седне, от юли 2014 на седне, всъщност, е, Португалия е напълно интегрирана в цикъла на европейския семестър, включително надзора макроекономически и фискален. Тази сутрин комисаря Московиси представи становището по проекто бюджетите на държавите членки Португалия, една от седемте страни, които Европейската комисия смята, че биха могли да не спазят изискванията. Много е полезно, пък е много важно да обсъдим същия ден случващото се в Португалия с министър Албукерк. Давам ви думата за вашето представяне. 10 минути. Thank you, President. президент, сеньора и сеньор. Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа депутати, при тази първа среща, която провеждаме, проведена наскоро след приемането на програмата, излизането ни от програмата за економически корекции, ще ви изложа продължаващите предизвикателства. Тази програма цели да реши проблемите, с които се сблъсква Португалия от началото на 2011 година – е, от 2010 е, е, година се натрупаха много елементи за економически дисбаланс в Португалия, подобно на ситуацията и в други държави. Задлъжнялостта на предприятията, физическите лица, семействата и държавата се увеличи. Резултата беше неустойчив економически растеж и дълъг период на стагнация през тези години, към което се добавят и въздействията от економическата и финансова криза. Беше неизбежно да се прибегне до външна помощ, Трите основни стълба за економически корекции бяха насочени към консолидиране на публичните финанси, установяване на финансова стабилност и създаване на работни места. Днес, след като приключи тази програма за економически корекции, се намали на половина дефицита 4,9 през 2013 година от брутния вътрешен продукт. Така ще можем да вървим напред с корекции от 6 пункта. Успоредно с това процеса за бюджетни реформи допринесе до по-голяма стабилност и прозрачност на разходваните публични средства. Португалия постигна по-висока ликвидност, през 2013 година и участва стабилно на финансовите пазари. Активно се управлява инвестиционния портфел и финансовите институции се ползват от операциите на капитализиране през 2012-2013 година, така че е, бяха в известен смисъл покрити е, загубите. Както казах, бяха осъществени поредица от реформи а, и а, е, постигнахме а, по-голям, по-добър устойчив характер на растежа. Анализирайки резултатите, е, бяха очертани и зоните, които трябва да продължим да полагаме усилия и да продължим е, пътя на реформи. Всъщност, в рамките на 3 години ще бъдат приложени около 400 на мерки за стабилизиране. Ще се работи по посока на екологизацията, ревизира, се, ревизира се бюджета, и а, е, сега ще а, е, можем да осигурим по-добри условия на труд на пазара на труда. А, е, растежът е 1,2% през тази година. Има а, увеличение и през второто 6 месече на годината. Значително спадна безработицата при 17% през първото 6-месечие е, падна на 13%. Увеличава се създаването на работни места. Програмата е, даде е, възможност да се увеличи доверието в пазарите. Но, както казах, продължават да стоят пред нас предизвикателства и въпреки добрите резултати, структурните проблеми, които се появиха през 2011 година и които са натрупани през последните 10 години, продължават да стоят. Те не могат да бъдат изчистени, решени в рамките на 3 години. Показателите, които се отчитат, са по тези елементи които споменах, въпреки корекцията на паричните потоци, корекциите на дефицита, необходимо е да се изградат базите, основите на един устойчив растеж. вече е, беше надхвърлен на прага, определен през 2010 година и е, трябва да се премине сега към е, транснационал сектор. Има и други предизвикателства, които е, не винаги се е, решават. Има дисбаланс – в отделни сектори. При прилагането на програмата се предприемаха спешни мерки. Днес тези корекции се налагат също по спешност, по спешност но а, все пак а, сме постигнали известен баланс. А, и това намери своето отражение в проекто бюджета за 2015 година. Това всъщност е първия бюджет след прилагането на програмата за економически корекции. Беше изработен програмата за бюджетна стратегия 2014-2015 е година е, бяха разработени е, мерки за постигане е, на 2,5% дефицит и мерките приети през последните месеци допринесоха за постигане на този баланс. Мерките за бюджетна консолидация се оказа, че не са достатъчни за постигане на дефицит от 2,5 през 2015 година. Правителството разработи, определи нови мерки за консолидиране с изражение на 0,7% от БВП. Всъщност, без да се постигне политически консенсус, трудно беше да се въвеждат всички тези мерки по един ефективен начин. И не беше отчетено предложението за завишаване на тези проценти но през 2015 година Португалия трябва да излезе от тази ситуация на, силен, на висок дефицит. Правителството ще продължи да следва този път, да изпълнява бюджета съобразно определената стратегия Реформите, предприяти в рамките на тази програма, целят едно, един устойчив растеж и създаване на работни места. Всичко това изисква значителни усилия а, и след прилагането на тази програма остават значителни предизвикателства, на които трябва да отговорим, но ние сме по прав на правия път. Сега започваме с изказванията. Следващия оратор е Гергиос Кристос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αφού πρώτα συγχαρώ την Υπουργό, γιατί πιστεύω ότι η Πορτογαλία τα... Благодаря. Имам такъв въпрос, защото Смятам, че Португалия добра се справи, защото започна да прилага програмата след Гърция, пък я приключи преди Гърция. Каква степен португалската държава ползва пазарите, къде намира средства за прилагане на програмата или можете е, да сключвате заеми на ниск, с ниски лихви, така че да преструктурирате е, задълженията. Е, това е първият ми въпрос. Имам и втори въпрос, т.е. практическа насоченост. Сблъскваме се с този проблем в Гърция има решение на гръцките съдилища, според а, които а, се смята за неконституционно съобразно намаляването на пенсиите на заплатите на университетските преподаватели, например, и правителството е принудено да върне тези пари, а, които а, имат такъв източник а, намаляването на а, тези а, доходи. А, например, не се използват средства от ДДС, от а, туристическия бранш. Въпросът ми е, имали ли сте такива случаи, при които правителството е трябвало да върне средства, отчислени в рамките на програмата за економии? Благодаря много за тези въпроси. Е, що се отнася е, до е, връщането ни на пазарите, това беше доста рисков вариант и през последните три години целта на Португалия е да печели доверие, така че съвсем ясно беше нашето послание на пазарите – Целта беше да се решат структурните проблеми и да се възстанови конкурентоспособността на економиката, така че да можем да обслужваме дълга си, да постигнем по-добри резултати при економическото развитие. Именно това доверие беше постижение за нас и новите пазари гласуваха това доверие. Имаме ликвиден резерв, така че можем да се справим и с по-дълги периоди. Що се отнася до втория въпрос, свързан с решенията на, гост... на съдилищата, е, ние имаме споразумение с Конституционния съд в Португалия, е, така че да не се стигне до такива ситуации и е, по този начин успяхме да постигнем баланс при разпределянето на приходите и разходите. Две е, трети е, бяха разходи, една трета приходи, а сега е, се постигна баланс 50 на 50. Освен в финалния етап, когато приходите бяха консолидирани. Но така или иначе, конституционните рамки трябва да се спазват включително и от правителството, така че сме търсили други альтернативи, така че да постигнем поставените цели. Да, няма перфектно решение, но така или иначе ние спазваме решенията на Конституционния съд и обмисляме и търсим други решения. Елиза Ферейра, следващия оратор. Благодаря ви, госпожо министър. Имаме вероятно различно, различни гледни точки правителството искаше дори да стигне по-далеч от това, което целеше тройката. структурните промени и бюджетната консолидация бяха важни елементи, но така или иначе днес имаме текст на Европейската комисия, и е, установяваме, че дълга е един от най-високите в Европа. Публичния е, дълг е 128%, е, безработицата бележи силен бум, наблюдават се отрицателни тенденции, Загубихме много от от износа имаме много младежи, страдащи от безработица. Така че, може би, би следвало да погледнем назад и да видим какво всъщност се е случило, за да се стигне до този резултат. И комисията смята, че не е постигнат устойчивия размер по отношение на дефицита. дали наистина сме се отклонили от траекторията? Има ли а, нещо такова? Това е първия въпрос. И вторият какво а, е, днес бихте променили, ако имате такава възможност? Дали рецептите, изготвени от тройката, а, е, са били най-добрите? И а, е, когато Европейската комисия препоръчва допълнителни а, мерки а, за структурна реформа, а, какво смятате по тези препоръки с оглед на бъдещето, госпожо министър? Благодаря, госпожо депутат. Казвате, че нашето правителство е отишло по-далеч от препоръките на тройката. Ние казваме, ние добре осъзнаваме необходимостта а, да се решат проблемите от дълбокия а, дисбаланс и а, сме използвали този израз а, именно за да решим тези основни проблеми. Наистина трябваше да се свие дълга, да се създадат работни места. Имаше сериозен проблем в Португалия, защото се натрупаха много проблеми, като тези, които се наблюдаваха в Ирландия от една страна и в Гърция от друга, а в Португалия двата типа затруднения едновременно се проявиха така че трябваше първо да решим проблема с запасите и след това проблема с потоците. Да, може би трябва да погледнем назад и да видим всички тези проблеми, които се бяха натрупали в рамките на 10 години. 128% публичен дълг – Е, е, загубихме много пазарни дялове. Не е вярно това, защото обратно ние спечелихме нови е, пазари, намалихме зависимостта си от европейските пазари, диверсифицирахме експорта си така че да не бъдем така уязвими Имаме разногласия с комисията по отношение на дефицита за следващата година. Има различия в прогнозната сфера, в нашите прогнози и тези на комисията. Съгласно най-новите данни, те ни потвърдяват мнението, мнението на правителството в тази посока. Така че винаги сме готови да коригираме стратегията, ако това се налага. Да, но процеса на корекции, казва депутатката, дали е подобрил ситуацията. Да, това беше Последният въпрос, който ми зададохте, аз хронологично се движа по вашите въпроси, за това сега ще ви отговоря. Да, беше е, необходимо да се коригира програмата в ход. Е, в крайна сметка това е една школа за всички институции. И е, перспективите е, са различни при една развиваща се економика. Е, винаги, разбира се, е възможно да направиш нещата още по-добре. Е, но така или иначе ние действахме в е, система, в режим на спешност. Благодаря. Благодаря. Е, Господин Зиле има думата. А, моят въпрос ще бъде доста стеснен, но мисля, че също е много важен не само за нас, но и за вас. Португалия а, скоро а, влезе в новините с въпросната програма Golden Visa, златните визи а, с, а, с тези визии има и известни опасности, най-вече заради типа инвестиции, които те изискват. В Латвия също имаме подобна програма, но според нас тази програма е по-скоро за продаване на местопребиваване в Шенгенската зона, вместо истински инвестиции. Понякога този тип инвестиции имат различен ефект. Това понякога унищожава пазарът на жилищата и понякога също а, унищожава, а, примерно създава балони. Например, ще увеличи цените на новите жилища, така както се случи при нас. Та тук въпросът ми. е. Как оценявате ефективността и полезността на програмата Златни визи в вашата държава и в други държави, които прилагат същите схеми? и дали тази програма, дори е, добре и добре управлявана, наистина допринася за а, развитието на държавата и дали не под, а, е, подкопава сигурността. Изчитате ли, че тази схема трябва да бъде оперативна за дългосрочен план или просто за кратък период а, е, заради кризата и после трябва да се спре тази програма? И накрая, до каква степен според вас програмата унищожава инвестиционната структура в различните държави, като Кипър, Латвия, Малта, Португалия? Благодаря. Ehm, Благодаря. Програмата за златните визии. Вля, влезе в а, новините по погрешни причини. И има подобни програми и в други държави членки. Дори има програми, които стигат много по-далече, дават не просто а, разрешително за пребиваване на територията, ми направо гражданство. И, и това позволи при нас да се съживи една част от пазара на недвижима собственост, който беше замрял, беше в пълна депресия. И може би това е заради факта, че пазара ни е малък или може би защото програмата функционира добре, но наистина успяхме да, да възвърнем активността на пазара на недвижима собственост. И нямаше а, унищожаване на частично построени сгради. Също тази програма позволи инвестиции в други е, области, включително и зареждане с ликвидност на банковия сектор. Изискванията са много стрикни. Ние работим съвместно с финансови институции, както и с различни а, а, примерно полицейски органи и правоприлагащи органи следим хората, които ще инвестират. Предпазливи сме спрямо тези инвестиции, т.е. внимаваме да няма подмолни намерения, но видяхме, че тази програма динамизира пазара и, и извлече полза и ресурси за нашата банкова система за държава като нашата, въпреки тревогите ни за изкривяване на пазарната конкуренция, това не се случи и нямаме предвиден срок, крайен срок за слагане край на програмата. Напротив, просто ще осигурим контрол, един ефикасен контрол и ще следим какво ще стане. И ако има някакви проблеми, ще коригираме програмата. На този етап нямаме никакъв, никакви цели, такива цели. Не предвиждаме края на програмата. Благодаря. Следващ оратор от ГУЕ. Благодаря, госпожо министър. Казват ни се, че тази програма за корекции е много успешна а, една стабилна оценка казва, че трябва да се сравним целите с резултатите. Ще видим какво ще стане през 2014 и 2015 после. Безработицата намаля стигна до 14%. Дефицита, който беше 13%, сега е 4% и е няколко. И дългът, който беше 15%, 115, сега обаче е 128. Така че програмата се провали. И въпросът ми е, ако е трябвало с тази програма да се решат проблемите на държавата, как мислите, че това е успех, като се имат предвид статистиките? Тази сутрин имаше много тежка интервенция, така се каже, на господин Московиси. Той ни напомни, че Португалия не спазва правилата и ще има много строг контрол над Португалия. Правителството нищожи държавата, казвайки, че ще реши проблемите. Но видяхме, че проблемите се осложниха. Тази сутрин комисията тук се опита да уведоми а, всички ни, че най-добрите ученици едва ли не все още са наказвани. Какво да правим? И друг въпрос. Има една полемика между комисията и правителството относно дефицита. Правителството пропусна всички цели, свързани с а, този дефицит и с споразуменията си с а, тройката. И ето, сега има допълнителен риск. Искам да знам а, какво става с банковите директиви. Там се казва, че трябва да се приложат много стрикни правила преди да се кара да накоплатеца да плаща. Защо португалското правителство реши да защити по-скоро големите институции вместо потребителите и да накоплатците? не се оправдавайте с а, Националната банка, защото знаем, че става въпрос за политическо решение. Знаем, че ще има загуби, било то чрез а, спестяванията на потребителите, било по други начини. А, как и защо сте го направили? Благодаря. Ще бъда кратка, нямаме обаче много, защото нямаме много време за отговор. Относно предвижданията, проверили ли сте тези предвиждания за всички европейски държави? Съпоставили ли сте с реалността? Ще видите, че грешките в предвижданията не се случват само в Португалия. Навсякъде се случват. И това, което ми се струва интересно е да знаем дали сме имали други възможности за избор в нашата държава. Имали ли сме възможност да, да направим нещо друго? Аз бих казала не. Процесът беше много труден, но резултатът е на лице. Може би резултатите не са блестящи, но със сигурност са много по-добри, отколкото бяха. И имаме видим напредък Това обаче не означава, че трябва да забравим откъде тръгваме, че имахме огромни дългове, огромен дисбаланс и ако бяхме продължили така, държавата щеше да бъде в трагично положение, както социално, така и економическо. Относно въпросът, свързан с различията на гледните ни точки с комисията, имаме една ситуация, свързана с риск, това е свързано и с предвижданията и ние смятаме, че трябва да има постепенно сближаване на предвижданията и относно банката и решенията. Решенията, свързани с механизма за, резолю... за взимане на решения, те зависят също от Националната централна банка. и от 2016 ще имаме защита на тънакоплаците и отговорностите ще паднат само върху лицата и институциите от банковият сектор. Но има още много неща, които не са конкретни. Благодаря. Съжалявам. Извинявайте. Нил Торвалс има думата. Благодаря. Първо, винаги даваме думата на дамите, така че... Но... Добре, дошли, госпожо, тук в това заседание. Срещнахме се накратко по време на а, процедурите, свързани с тройката. Тази сутрин Говорихме за други документи, свързани с микроекономическия дисбаланс. Вие вече казахте, че сте използвали и сте се базирали на процента за безработица, но и риска от бедност също е много важен елемент. Относно програмата на Юнкер за 300 милиарда, и това, което вие тук казвате като проблеми. Според вас, ако получите някакви пари, къде ще трябва да отидат за инвестиции? Защото ние сме тези, които трябва да определят къде ще отидат инвестициите, за да бъдат те полезни. Благодаря за въпроса. Вярно е, увеличи се риска от бедност, така че нека да напомня, че и преди програмата този риск беше много висок заради кризата. Същото въжи за а, безработицата. Това показва, е, че а, кризата просто откри проблеми, които съществуваха и преди в Португалия, но просто се оставаха скрити. Така че кризата разкри всичко, което Португалия те първа трябва да прави, а именно да коригира дългосрочните неравновесия, като едновременно с това се съобразяваме с това, че Европа е в голяма криза и че не е лесно да се реши кризата нито национално, нито на международно ниво. Това е средата, с която трябваше, в която трябваше да еволюираме и е важно, че се опитахме да направим всичко възможно да се съобразим с тази среда и успяхме да подобрим показателите. Въпросът е какви други мерки реалистично могат да се приложат, за да се намалят още тези показатели в краткосрочен план. Не, мисля, че може би няма такива. Трябва да се коригира структурният дисбаланс. Тоест да имаме нещо устойчиво, което както да намалява тези е, проценти, така и да ги задържа ниски, а не да решаваме изкуствено проблема за няколко години и после за няколко години да започваме от начало и да сме в още по-затруднена ситуация. Така че, моля, разберете каква е първоначалната ситуация в Португалия и какви са точно проблемите, с които ние се сблъсквахме така че, както вече казах, изправени сме все още пред много от проблемите. Те не са решени всички. А, относно инвестициите към Португалия, а, не говоря само за директни пари, които ще се вливат при нас, но също така и към инвести... европейски инвестиции, които също ще ни помогнат. Например, общ пазар на енергията. На такива малки държави, като Португалия, имат наистина нужда да намалят разхода за производство на енергия, за да са конкурентоспособни в индустриалният сектор. Така че всички тези мерки на европейско ниво водят до подобряване а, на ситуацията в Португалия без директни инвестиции. Това, което е добро за цялата Европа, за целия Европейски съюз, е добро и за Португалия. Това, което, от което ние се нуждаем повече, е, са всъщност частните инвестиции. Имаме структурен проблем а, и липса на капитали в частният сектор. Ето това е нещо, с което трябва да се борим на национално ниво. Това е въпрос, свързан с запасите ни, с наличността и имаме нужда от допълнителна наличност, която да се влее и съответно да наблегнем на така наречените слопове, за да можем да привлечем чуждестранните частни инвестиции. Трябва да развием тези инструменти, свързани с те наречените equities и всякакви други инструменти, които могат да а, бъдат използвани в, в рискови ситуации. Това беше обявено и считам, че това е стъпка в правилната посока и ще допринесе за повече ръст в Португалия и в Европа. Благодаря. Greens, Сега за зелените, следващия оратор. Um... Добър ден. И аз разглеждах макроекономическите показатели. Забелязах, че Цифрите за баланса, които подава правителството, са по-добри, но тези дребни подобрения идват на много висока социална цена, тъй като са намалени плащанията, социалните плащания и услугите, които се предлагат. Както и съотношението за с БВП, то също не се подобрява. Съотношението всъщност се е покачило много по време на коригиращата програма, което за мен показва, че тази програма за структурни корекции се е провалила. Ясно е, че да имаш на раменете си огромен публичен дълг повдига голем, голям въпрос за споделянето на тежеста между кредиторите и гражданите. В този контекст може ли да ни кажете какво е въздействието върху задлъжнилостта на Португалия за спасяването на вашия финансов сектор? Смятате ли, че гражданите трябва да плащат тази висока цена, която идва от социализирането на частни загуби? Смятате ли, че гражданите трябва да проведат един одит, за да могат да разберат как се е натрупал този дълг и да има демократичен а, процес, за да се реши дали не е добре да има преструктуриране? Thank you very much. Uh... Благодаря. Има много високи цени наистина на социални, но корекциите трябваше да бъдат направени и е, за нас нямаше финансиране. Ние продължаваме да имаме дефицит, както и преди. без да получим такова финансиране, ще, ще да има незабавно баланс, но социалните, социалната цена ще да бъде още по-висока. Така че това бе едно по-добро решение от альтернативата, пред която бяхме изправени. Ако нямаше официално финансиране, което да ни даде достатъчно е, възможности да приложим тази реформа и да имаме достъп до пазарите. Искам също така да кажа, че качеството на публичните услуги е, продължава. Имаме добра система на здравеопазване, имаме система е, здравеопазване. Системата е една от най-безопасните страни в Европа и продължава да бъде много добре функционираща страна. Всички институции работят добре. Опитваме се да оптимизираме разходите, защото смятаме, че гражданите това и искат. Да се дава едно и също ниво на, кач... на услугите, за да не се понасят допълнителни разходи и за гражданите при предоставянето на тези услуги. Сега въздействието от спасяването на финансовия сектор. За банките, които имаха нужда от държавна намеса, една от тях вече напълно си изплати заема, а лихвите, които бяха определени от Генерална дирекция конкуренция, всъщност бяха и голям приход за държавния бюджет. Втората банка е, също възстанови голямата част от помощта и очакваме да изплати останалата част. Имаме една публична банка. Ние сме данакоплаци, тъй като това е публичен дълг и затова се бърка ролята на държавата и на акционер, тъй като държавата е акционер. Средствата също ще бъдат върнати, продължава изплащането разходите за държавата или за данакоплаците намесата в финансовия сектор са положителни. Както знаете, трябва през лятото на 2014 година да се оздрави една банка след края на програмата. Спазихме европейските правила, така че цената на тази интервенция, който изискваше кредит, и това е кредит, ще се понесе от финансовия сектор. Така че сме убедени, че тъй като спасих, спазвахме правилата, няма да има допълнителни разходи за гражданите. Живеем в демокрация. Гражданите трябва да имат достъп до информация, да разбират, да са активна част от решенията, които се взимат и при е, изборни кампании, но не само. Това е важно, защото е, дългът всъщност е памет. Памет за предишни решения, които са взети и тази памет трябва да е жива. И каквито и грешки да сме направили в миналото, те не бива да се повтарят в бъдеще. Като министр на финансите аз казвам, че големите полки трябва да се излекат от задлъжнялостта. Трябва да разберем откъде сме тръгнали, какви са били грешните и, не, и верните решения и да разберем, че тези а, грешни решения не трябва наново да се а, допускат. Е, това всъщност а, е и паметта ни. Не виждам някой от ФПД. СПД, извинете, сега Барбара Капел. Имаме списък, но мога да ви дам думата Мога ли да взема думата? Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо министър. Благодаря за това, че сте тук сред нас в нашата комисия, за да проведете, да участвате в този диалог с депутатите. Всъщност, вие продължавате дейността, започната от господин Гаспа, бюджетната консолидация, възстановяване на економическия растеж и всички препоръки на тройката. Ако погледнем економическите показатели, през 2014 година сте успели да постигнете значителен напредък. За 2014 година 0,9% е ръста на брутния вътрешен продукт, което е по-висока стойност от данните за еврозоната. Също така и за вътрешното търсене има увеличаване за инвестициите 1,9%, а в еврозоната тази стойност е 1,6%. Наистина това са сериозни постижения. Освен това, вашата страна се е върнала на капиталовите пазари с което сте събрали значителни средства за националния бюджет. Разбира се, тези реформи не са източник на радост за всички. Наистина, окоръжаващи са последните данни. Какво мислите вие за мерките економията, Те те ли са тези, които са допринесли за възстановяване на конкурентоспособността на Португалия? Muito obrigada, Sra. Deputada. Um, só, antes de responder à sua questão, só dar nota. Благодаря, госпожо председател. Преди да ви отговоря, що се отнася за нарастването на БВП 2014 година, имаме 1%. Третия триместър очакваме растеж с 1,1%. Една част от разминаването с прогнозата на комисията са свързани с начина по който ще приключи 2014 с обективните рискове, които Европейската комисия е цитирала. Според мен те са по-малко видими. там още не сме приключили. Разбира се, годината тече и смятаме, че нашата, нашата прогноза ще бъде много по-близка до реалността от тези на комисията. Ще стигнем до 1,5 идната година. Португалия започна своя растеж 2013 година, започна един процес, който бе прекъснат, прекъснат преди много време. Това е процес на сближаване с еврозоната и с целия Европейски съюз. Има различия в растежа, някои са много големи, други по-малки, но трябва да направим така, че растежът е, да бъде и при нас, както и в цяла Европа. Успяваме да намалим разликата между португалската ситуация и тази в еврозоната и в целия Европейски съюз. Това трябва да се каже. Що се отнася до структурните реформи? Процесът не трябва да се прекъсва. Това е един пакет, който а, просто да се приложи и да приключи. Не е така. Реформите са нещо, което а, се прилага на практика дълго време, като се извършва контрол, преценява се дали има нужда от нови реформи. И това е изключително важно за конкурентоспособността. Трябва да продължим да работим по реформите на пазара на труда. Вече много сме направили, но пак казвам, трябва да постоянно да се прилагат нови по-добри мерки на активния пазар на труда. Трябват и мерки за подобряване на квалификацията, на ценза, на активното работно население, на цялата ни работна ръка това е само, не е само португалска задача, това се работи и на европейско ниво. Трябва да имаме истински пазар в Европейския съюз, за да няма такава фрагментация и да няма изкривяване на конкурентоспособността, което се дължи на разходите по рефинансирането. Всичко това е част от една реформа, която би трябвало да бъде подкрепена с публични финанси, и то солидни публични финанси. Тези средства не трябва да създават проблеми и да оказват въздействие върху конкурентоспособността на страната страната. Не, това е една подкрепа, така, защото да се развива економиката. Това трябва да е непрекъснат процес, да се анализира проблема, с социалните плащания, с пенсионните плащания, така е, но е необходим и политически консенсус върху всички тези въпроси. Имайки предвид демографските проблеми в страната, този проблем трябва да се разгледа не само за структурните реформи, но и като цяло. Благодаря. Следващия оратор Ивана Малетич от НП. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, drago mi je što mogu pozdraviti ovdje Portugal. Благодаря много. Е, много е, се е, радвам за това, че мога да поздравя министра на финансите на Португалия. Е, наистина с голямо удовлетворение установявам, е, че извършенето от правителството и от Министерството е в правилна посока. Е, те осъществяват целите на економическата политика за 2015 година. Консолидиране в фискалната сфера, е, засилване на политиката на инвестиции. Е, това, което всъщност препоръчва Европейската комисия на всички държави членки. Що се отнася до фискалната консолидация, бих искала да знам кои са най-важните елементи за ръст, е, увеличаването на бюджета. Успели ли сте да постигнете това, свивайки е, други разходи? Е, много въпроси ви бяха зададени за инвестиционната ви програма. Това, което е интересно за мен, е, какви са ключовите е, елементи за увеличаване на инвестициите в Португалия. Подчертахте, че няма достатъчно капиталовложение в частния сектор имате ли някакви затруднения с, при, например, трудна, тежка администрация? Какви са източниците на финансиране? И как ще решите всички тези проблеми? Това може би има връзка с тези 400 мерки, които възнамерявате да приложите. Що се отнася до модела на финансиране на предприемачите, споменахте на инструментите, които се прилагат. А, препоръките на комисията, а, с, а, че до края на септември е трябвало да определите кои средни и малки предприятия а, биха могли да фалират поради прекалена задлъжнялост. Имате ли този списък? Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente aos que são, ao que são os elementos mais Благодаря. Що се отнася до основните елементи за растежа в бюджета 2015 година, на първо място трябва да кажа, че ние имаме повишаване на доходите на семействата. Махна се една, един данък, който беше върху пенсиите. Става дума за пенсии над 1000 евро. Сега имаме само едно плащане за солидарност за по-високите пенсии, които плащат за по-низките. Имаме повишаване на покупателната способност на работещите в публичната администрация, което с 20% всъщност ще бъде връщане на разходите на доходите, извинете. След това ще има плюсове и за семействата, които имат повече деца. Това е един проблем, който преди сме се срещали в Португалия, защото имаме ниска а, ниска ръждаемост в страната. Тази реформа, разбира се, няма да разреши проблема, но е някакъв стимул. А, това е спешна мярка, която трябваше да приложим. Също така и зелените данъци бяха преразгледани, тъй като искаме да се насочим към по-устойчиви екологично сектори на економиката и да поправим някои изкривявания, които съществуват на пазара. Нямаше как да намалим данъците общо. Имаше една сума, която бе намалена като цяло по време на реформите 2013 година. Така ще има по-добър климат за инвестиции. Имаме проблеми в някои сектори. Предприятията има проблеми, които са свързани с работната ръка, необходимост, т.е. търсене на работна ръка и няма такава. Но ние имаме отлични центрове за новаторство, които предоставят и обучителни курсове и тези центрове работят на ниво сходно на това в другите държави членки. Имаме сектори, където имаме челен опит. А, имаме пряка връзка вече между университетите и дружествата и така ще постигнем отлични резултати. Имаме много премии и за научни изследвания и за предприемачество. Сега, бюрокрацията е доста тежка. При нас опитваме се да я намалим. Отлични са резултатите е, и по отношение на електронното управление или правителство. Имаме много услуги, които са онлайн. Голям напредък има там и гражданите могат да ги ползват. Също така имаме и проблеми, свързани с задлъжнялостта на а, фирмите. Стратегията за разрешаването на този частен дълг би трябвало да бъде ясно изготвена и първия триместър да приключи. Огромни усилия изиска това и от страна на банките, които трябва да го финансират. Перванш Берес. президент, благодаря, господин председател, госпожо министър, благодаря за вашето посещение. Слушайки ви обаче, малко съм очудена. Имам усещането, че всъщност противоречите на председателя Юнкер, който смята, че не трябва да се прибягва до процедури като тройката, т.е противоречите на неговите думи. Не знам как е, оценявате безработицата в Португалия, но като че ли искате като докладчик аз да изпадна в безработица, е, защото и економическото управление на еврозоната прекрасно си действа. Слушайки ви, с такова впечатление оставам. Сега, по-сериозно, е, смятате ли, че липсващите елементи е, трябва да вървим по-скоро по посока на по-силна интеграция, европейска интеграция. А, и какво мислите а, е, за тези, които а, е, смятат да се установи минимално обещетение а, за безработица а, и автоматичен стабилизатор в еврозоната? Втори въпрос. Що се отнася до инвестициите, вече ви бяха зададени въпроси в тази посока. Казахте, че важното е в Европа да се засилят инвестициите, не задължително в Португалия. По-скоро частните инвестиции са проблем в Португалия и те трябва да се развиват или поне Португалия ще представи проекти в тази сфера. С какво тези проекти не не са били финансирани от частния сектор. Какво мислите? Мислите ли, че Португалия няма място в тази инвестиционна програма? Начина по който е изградена тази програма може ли да стимулира развитието на економиката на Португалия, особено като гледам нивото на безработица и на задлъжнялост. Това е въпросът. Благодаря ви, госпожо Берес. основният интегратор в Европейския съюз всъщност води към бъдещето на съюза и това вече е факт. Искаме една интеграция, която да бъде все по-задълбочена, като се преодоляват различията, които съществуват, както и фрагментацията. Говорих е, за единия пазар на енергия, говорих за това, че трябва да се елиминират прогресивно вътрешните фрагментации от финансов тип, трябва да се преодоляят бариерите като цяло, защото това ще е плюс за една малка отворена економика като португалската. Португалия, както знаете, е в периферията на Европа и ние за това сме такъв, за един такъв процес, по-голяма интеграция в Европа. Наистина смятаме, че пътят, по който сме тръгнали, е правилният но може би не съм се изразила добре. Казах, че съвсем естествено е, че ние се интересуваме от този план, план, който цели да възстанови економиката на Европа, както и в нашата страна. Ние имаме проекти, които са ясно идентифицирани, вървят напред, необходимо е финансиране, което да е достатъчно подкрепата на кредити, необходима е и вяра, защото за да направиш инвестиции трябва да вярваш. И това липсва в нашата, в Португалия, но и в цялата еврозона. Аз не казвам, че ние не искаме да се възползваме от тези инвестиции, частните инвестиции, които са предвидени в плана Юнкер. Но ще се възползваме също така от проекти на паневропейско ниво, както и проекти за нов растеж с основните ни партньори. Това не са само преки плюсове, които идват от инвестициите в нашата страна, а и от другите инвестиции, които ще донесат до непреки ползи. Искаме да имаме по-голяма интеграция. Само така може да се стигне до по-голям растеж за една държава, която чисто географски е в периферията на Европа. Е важно всички пречки, които съществуват, да бъдат премахнати. Аз съм напълно съгласна с вас. В Португалия економиката е много крехка. Продължаваме да имаме големи предизвикателства. Трябва да действаме решимо, така щото следващите резултати да се консолидират с предишните, защото економиката все още е в доста крехко състояние. Благодаря, Хосе Мануел Фернандес. obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudar a Sra. Ministra. Аз също ви поздравя, поздравям, госпожо министър на финансите. Наистина, искам да подчертая нейната компетентност и а, политическо спокойствие. А, програмата за економически корекции все пак ни спаси от а, пълен банкрут. Има, разбира се, и отрицателни последици тази програма беше свързана с сериозни усилия от страна на гражданите и на предприятията. Какви съвети, какви полки ни дава за бъдещето прилагането на тази програма? Като погледнем първоначалната цел – Първоначалната цел а, беше правилно Определено а, имаше отлични резултати и а, в борбата с а, измамите. Нимам и е, въпрос, как ще продължи тази борба? е, срещу данъчните измами, борбата срещу данъчните измами, какви мерки ще предприеме Европейския съюз, за да ви подпомогне в тази борба. Благодаря много, господин депутат. Предимства и недостатъци да, ако всичко беше идеално, нямаше да има изобщо нужда от тази програма. Е, нямаше да има нужда да се взимат тези решения от тройката, е, нямаше да, се, и, е, да изпаднем в такава тежка ситуация, но след като а, е, имахме нужда от такава помощ и се налагаха, а, налагаше се въвеждането на механизми и мерки, защото не всички мерки бяха спазвани в миналото, а, това наистина беше свързано с а, сериозни усилия от страна на предприятията и на гражданите, но така или иначе това беше най-малко лошото решение за държавата. Ние не подценяваме жертвите а, и усилията положени от португалците, но така или иначе успяхме да излезем от тази трудна ситуация – Що се отнася до полуките за бъдещето, използвам случая за да подчертая, че програмите, подобните програми, приложени на други места, се различават от тази, която ние прилагахме и това са е, ситуации, е, при е, които няма възможност да се постигне бързо търсения баланс. Така че ние съобразявахме програмата с реалностите и при едни външни условия с нисък процент на инфлация. De facto, dirigia-se aos três principais problemas. А, така или иначе, ние трябваше да решим трите основни проблема бюджетно консолидиране, финансова стабилност и а, коригиране на структурните дисбаланси. И Логиката на програмата беше правилната. Да, разбира се, сега е много по-лесно всичко това да се изговори, отколкото беше в началото. И И е, в крайна сметка ние коригирахме тази програма в крачка. Ситуацията беше наистина много тежка, много трудна, но крайният резултат е, че отново си възвърнахме доверието и постигнахме растеж на брутния вътрешен продукт безработицата е, остава, да, е, остава много висока. Ние продължаваме да работим към свиването на този процент, но и е, правим всичко възможно за това. Що се отнася до въпроса, свързан с данъчните измами, имаме забележителни резултати в много сфери – не бяха увеличени данъците през 2014 година, но се увеличи събираемостта на данъците и механизмите за борба с избягване на данъчното облагане и данъчните измами бяха много ефикасни. и трябва да използваме всички възможности в тази посока. Системата, която установихме, е, позволи да работим още по-добре за в борбата с даръчните измами. Последният доклад по ДДС показва, е, че ситуацията в Португалия и в тази сфера се е подобрила – и ние сме сред страните с по-нисък процент на измами с ДДС. Европейският съюз може да продължи да ни помага в тази борба и особено ако се преборим с изкривяванията на конкуренцията. Сега следващият оратор е социалистите и демократите. Благодаря. Имаме много висок процент безработица, 30% близо. Ако правилно ви разбирам, сте се ангажирали най-вече за да интегрирате младите на пазара на труда. Защо толкова дълго трябва да чакаме, за да видим някакъв резултат от тези мерки и какви са бъдещите мерки, какви са плановете на португалското правителство, какво мислите да направите за младите и за активна заетост. Ehm, Благодаря, господине. Да, това е един от основните проблеми на Португалия. Той а именно безработицата, тревожи много хората защото това е, значи, загуба на средства за тях. И сега новото ни поколение е много по-високо образовано от предишните, т.е. по-подготвено. И ние ще трябва да следваме европейският модел и програмата Гаранции за младеща и нейният механизъм, за да намалим тази заплаха за тях. Относно професионалните стажове на младежите в предприятията, това, което става, е, че 70% от младите миналата година, които са били в някакъв стаж, са получили работа, имат заетост. Това са много положителни резултати и трябва да дадем този шанс на младите, защото много често, когато търсят, опит, търсят работа, ги отхвърлят, защото нямат опит. А пък те не могат да имат опит, ако някой не им гласува доверие да им даде работа. И в крайна сметка се получава един магиосен кръг. Както вече казах, Виждате какъв е резултата от стажовете от миналата година. 70% от малите, които са били на стаж, са си намерили постоянна работа. Така че това трябва да бъде политиката както в държавния, така и в частния сектор. И трябва да наблягаме много, много повече на професионалното обучение. Португалия сложи край на традицията за професионално обучение и младите, които в край не искаха да ходят в университет, нямаха никаква професионална квалификация. И едва през изминалите няколко години си даваме сметка за този проблем. Много се говори точно за такова професионално обучение, което ще помогне на младите да имат някаква професия, някаква работа а, и така да адаптираме квалификациите им към ситуацията в страната. Така че в момента има някакъв положителен резултат, съвсем малък спад на безработицата сред младите, но трябва да продължим просто да наблягаме на тези мерки, за които аз вече ви говорих. Всичко това ще допринесе за реформата на пазара на труда. Виждате, днес вече има намаление на а, временните договори и а, все повече навлизат отново безсрочните трудови договори. Това също е много важен елемент. Резултатите а, са такива, че можем да се гордеем с тях и просто трябва да продължим да работим. И в областта на реформите на пазара на труда, за да решим проблема. Благодаря. Следващо оратор Деланге. Благодаря. Искам да ви поздравя, госпожо министър. Не само за начина по който изложихте политиката, която прилагате, а и за всичко, което е постигнала Португалия. Защото когато се смени правителството, правителството, държавата беше в изключително тежка ситуация и вие успяхте да спасите страната, държавата от банкрут, както казахте. Това в никакъв случай не е лесно за гражданите, но грешките, които е допуснало предишното социалистическо правителство, не могат да бъдат преодолени бързо. И чрез над хвърляне, на заплатите, над квотите. наистина поздравявам ви, но имам и въпроси към вас. Ако погледнете на, назад, тук в парламента непрекъснато се критикува тройката, а и държавите членки трябва да прилага тези мерки. Португалия е направила това, дори е ускорила пред прилагането на мерките. Всъщност тези мерки на тройката имаха ли смисъл за вас или в края на този период ще кажете, че в крайна сметка успехите се дължат на това, че мерките ви надхвърлят пред предвидените е, препоръки на тройката. И е, може да споделите вашия опит и е, с Гърция и с други държави, като Латвия и може би би следвало тези държави, дори Франция, да имат такива министри на финансите, толкова компетентни, колкото сте вие. И в големите и в малките страни, наистина поздравления. Благодаря. Много е важно да продължим да вярваме, че, а, че програмата за корекции, за финансови корекции, наистина е трудно нещо за хората, които я понасят. А, и разходите, така да се каже, са много големи. Но не можем да решим такъв голям проблем като финансовия дисбаланс без никакви щетите, да се каже, за населението. Идеята обаче беше с тези реформи да гарантираме защитата на най-бедните и да наблегнем най-вече, да изискваме повече от по-висшите класи, за да, за да не пожертваме най-беззащитните, най-бедните. От Португалия бяха поискани големи жертви. И тези жертви трябва да се съпоставят с резултатите. Направихме реформи. Те вече функционират. И разисквахме много с тройката в това отношение. Успяхме да постигнем споразумение. И в началото нещата бяха много нестабилни. Постепенно с времето придобивахме увереност в нашата работа но така иначе работата ни беше едно постоянно сътрудничество. За Португалия е много важно програмата да върви успешно, както и за тройката. Така че целите бяха еднакви и въпреки, че имаше разлики, беше все пак възможно да вървим в правилната посока. И знам също, че имаше големи усилия и в другите държави по подобни програми. Говореше се непрекъснато за това в заседанията на Екофин, усилията на Ирландия, на Гърция, на Кипър. и Това са общи усилия, които в крайна сметка допринасят за структурните реформи в цяла Европа. Защото само така бихме могли да вървим напред. Благодаря. А сега вече ни свършва времето. Ще имаме изслушване. А сега Костас Мавридис. Благодаря. Съвсем накратко. Госпожо министър, преди няколко седмици, може би месец, Европейската комисия и МВФ казаха в доклад, е, че португалското правителство, цитирам, че за някои случаи това, което беше постигнато, всъщност беше по-зле, отколкото предишното постигнато. А, няма да ви питам за безработица, защото можете да ми говорите и за а, с часове как дългосрочното планиране е дългосрочно планиране. Но когато страната излезе от програмата на тройката, това означава веднага, че а, ще има ниски лихвени проценти и а, страната ще може да заема по-малко средства за преструктуриране. И е, такъв ли е случай на Португалия? И другото. Има ли някакви положителни уроци от държави като Гърция, Кипър и така нататък? Получили ли сте се какво да избягвате и какво да а, купирате? Благодаря. Е, е Благодаря, господин депутат. Вярно е, че в първата а, последваща програма имаше критики към правителството, имаше неща, с които не сме съгласни. И е, много от нещата, които бяха положителни и които бяхме успели да постигнем, а, всъщност са се били върнали назад. Така поне беше казано. Трябваше да постигнем едно равновесие и една равносметка на реформите реформите трябваше да бъдат коригирани, за да се изгради новата политика. И ни се струва, че като че ли има недоразбиране относно момента, в който минахме от подпрограма към последваща програма. И е, като че ли институциите не го разбраха, правителството загуби. Така мислеха всички. Не е вярно. Ние сложихме нови реформи, включихме нови реформи, приключихме други, които вече бяха започнали. Имахме две нови данъчни реформи, които в момента се разискват от парламента. Много дълбоко се преразглежда един от бюджетните закони. Имаме план, за правната система, за енергийната система. Взели сме мерки. Мисля, че това, което ни липсва е комуникация. Е, как да убедим институциите, е, че нашите реформи не са изгубено време. Що се отнася до въпросът за лихвените проценти дали се, нам, са намалели. Виждате, че сега по принцип се намалят тези лихвени проценти. Те се намаляват както за краткосрочните вземания, така и за дългосрочните. Миналата седмица се случи същото за е, държавните ценни книжа до 2016. И а, ние все пак получихме известна гъвкавост да можем да адаптираме а, лихвените проценти в зависимост от нуждите си. И съответно ние успяхме за този период, дори преди края на програмата, успяхме да осъществим едни съвсем открити операции и да спечелим с тях доверието на инвеститорите в дългосрочен план. Като си имам предвид, че така иначе лихвените проценти са на историческо ниско ниво. И това е действие предприето от Европейската Централна банка, но ние успяхме да си върнем доверието, което избаха от нас пазарите. Благодаря, госпожо министър. Много интересна сен диалог. Нека сега да изкажа желанието за в бъдеще Нашата комисия да не показва, да, да, да, когато взимаме, когато водим една дискусия, да не се отразява принадлежността на групата, на политическата група, директно в а, думите ни, а да действаме максимално обективно в а, нашата работа. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на госпожа министра на финансите на Португалия. Ще се видим отново скоро. Thank you very much. Colleagues, please take seat. Колеги, моля, заемете места. Продължаваме с точка 12. А именно изслушването за структурната реформа на банките. И искам да приветствам нашите седем оратора за днешното изслушване по тази много важна тема за Европа, за финансовата стабилност. Този хиринг е много важен също и за нашата работа по предложението на комисията за структурната реформа. Тази комисия и този парламент през 2013 а, имаха един доклад по собствена инициатива за там заявиха, че е нужно да има такива структурни мерки, за да се подсилят реформите за надзора и преструктурирането, за да се разрешат тези тежки проблеми. Това, е, тази позиция е във връзка с заключенията от доклада на работната група на господин Риканен. Приветствам го тук. И разбира се, след две години, две години след този доклад Тиканен, ето, виждате, вече комисията излезе с инициатива и ще има влизане в сила на нови разпоредби относно надзора и е, за капиталовите изисквания. Така или иначе, това е част от е, реформите, предвидени за банковите депозити и за задължителното е, разделение на дейностите, на търговските дейности в банките и също и предвидените структурни реформи. Имахме една много живена дискусия при първият обмен на становища по този доклад и се надявам, че изслушването тук ще даде други много полезни елементи. Ще организираме това изслушване в две части. Първо, ам, дали а, повечето банки имат един такъв присъщ риск и е, второ, какви ще са последиците от различните опции по структурните реформи. Ще имаме първо уводни бележки, 7 минути. също така да се придържате към времето си и едновременно с това да не говорите твърде бързо, а, за долесните преводачите. И после ще има и въпроси от комисията. Първият ни оратор няма нужда от представене. Еркили Канен, европейски комисар до 2004 а сега втори мандат като председател на Банката на Финландия и ръководител на групата на високо ниво, експертна група на високо ниво за структурните реформи в Европейския банков сектор. Благодаря, господин председателя. Анализът, който бе проведен от групата на високо ниво за реформиране на структурата на банковия сектор в Европейския съюз, показа, че се, взима много, се поемат много високи рискове в различните банкови модели, но по-специално при търговията в сложни инструменти, където дейността много бързо е мащабируема и е в реално време. Целта на групата е да предложи реформа, която да ограничи стимулите за свръхпоемане на рискове, независимо от бизнес модела на банката. Групата стигна до заключението, че имплицитните гаранции на държавата могат да дадат достатъчно стимули е, да се възползват банките от лостови ефект, да стават все по-големи. Основният въпрос за групата и тук след това бяха предприяти реформи, да направили ли сме достатъчно да елиминираме проблема, прекалено големи за да се провалят, с реформите до сега. Групата избра два пътя. Първият път, който беше, е, бе да се предложат големи капиталови изисквания, които да не разчитат на сложни модели и те да бъдат наложени търговската дейност. Освен това, търговската дейност трябваше да бъде отделена, ако банката не може да предостави, че плановете за погасяване и за финансово оздравяване са достатъчно силни. Втория път беше, че всяка една търговия би трябвало да бъде отделена от е, влоговото банкиране по един еднообразен начин. Допълнителните капиталови изисквания нямаше да бъдат налагани, но накрая и двете страни трябваше да отговарят на е, пруденциалните изисквания. След дълги дискусии, е, където имаше за и двата пътя, ние решихме да наложим задължително разделяне на влоговите банки и търговащата, търгуващата част от банките, стига тази търговия да е над определен прак. Бих искал да се върна на тези основни въпроси днес, да ги разгледам от четири ъгъла. Първо. Оздравяването всъщност е ли правилния път? Директивата за възстановяване и погасяване дава много важни инструменти за оздравяване на банките. Единия механизъм за оздравяване дава възможност за оздравяване и на банки, които работят в държавите членки от Банковия съюз. Смятам обаче, че има определени съмнения, свързани с това, дали най-големите банки и най-търгуващите банки в Европа бързо могат да бъдат оздравени, имайки предвид системната криза. Ако структурата на банката е упростена екс-анте, много по-лесно е да се налагат мерки за оздравяване, дори когато има голям стрес. Втория въпрос е, можем ли да ограничим а, прехвърлянето на ползи от системата за гарантиране на депозити и други имплицитни гаранции на правителството към търговските дружества на банките. А, да стане оздравяването нещо, в което се вярва, ще намали имплицитната гаранция от страна на правителството за тези институции. Де, влоговото банкиране може да се възползва от тази гаранция, тъй като основните дейности трябва да бъдат запазени дори когато има голям стрес. Без разделение, другите банкови дейности също могат да извлекат полза от останалата а, имплицитна част от правителствените гаранции, като така приложеното поле или обхватът става по-голям, отколкото е необходимо. Маркетмейкерите играят голяма роля като доставчици на ликвидност в основни пазарни сегменти. В същото време обаче има доказателства, че дейността с маркет, за маркетмейкинг може да доведе до проблеми за финансовата стабилност. Това е така, особено а, когато има ви голямо поемане на рискове. А, тук се включват много неликвидни активи, и тогава е много по-трудно да се разграничат дейностите, свързани с маркетмейкинг, от търговията със собствени средства. Можем ли да направим на трето място така, че функциите, които са важни за обществото, да са опазени от потенциално високорисково търговско поведение? Направени са допълнителни стъпки, за да се направи така, че капиталовите изисквания наистина да отразяват поетите рискове. И по-специално капиталовите изисквания са променени, за да може по-добре да отразяват риска от е, търговска дейност, секюритизацията и експозициите на банките към е, банковата система в сянка. Очакваме резултатите от основния е, преглед, който извършва Базълския комитет. Важ... Трудно е обаче да се заложат достатъчно добри калибрирани нива, нива на капиталовите буфери, когато рисковете са в един такъв предизвикателен модел. Една комбинация от високи капиталови изисквания и разделяне на дейностите може би ще е по-добра за регламентиране. Четвъртият въпрос е всички европейски банки достатъчно прости ли са, за да бъдат обект на мониторинг, надзор и управление, за да има налагане на дисциплина и лидерство. Стимулите на външните заинтересовани страни за мониторинг на банките се увеличават, а, тъй като единния механизъм за оздравяване прави оздравяването на банките по достоверно. Пазар обаче няма да води банките при промяна на бизнес модела, ако има някаква дори имплицитна правителствена гаранция. Разделянето също така ще направи и ролята на надзорниците по-управляеми. Разделянето, а не забраната, намалява риска от миграция на дейностите към банковата система в сянка и всъщност е, банковия надзор може да извършва надзор върху търговската дейност. Структурата на банките упростена ли е достатъчно? Аз смятам, че намаляването на сложността или е, сложността всъщност на е, посредством разделяне трябва да помогне на управлението и е, да даде стимули и на влоговите банки, и на търгуващите такива. това ще доведе до все по-малко объркване между двете вида култури. И накрая ще отговоря на зададения въпрос, като кажа следното. Реформата днес е, ни отведе доста напред в търсене на отговора на този въпрос, но не сме стигнали до края на пътя. Не са достатъчно равни условията за всички. Най-големите банки трябва да извършат своята реформа и постоянно в същото време да има и регулаторна такава. Благодаря. Вторият оратор е известен економист. Има закон на негово име. Чарлз Гудхарт – професор по банково дело на финансовите и финансови въпроси в London School of Economics. Имате думата. Благодаря. В а, живота си съм преживял три банкови кризи в Обединеното кралство. 74-75, 90-91, 2008-2009. Всички те бяха ръководени от прекалено от големи отпускания на заеми, свързани с ипотечни кредити. Част от тях бяха и в Обединеното кралство, в Ирландия и в САЩ. Тези три кризи всички бяха на по 17 години една от друга. Може би ще трябва да си запишем, че следващата банкова криза ще е през 2025 година. Е, ще бъда много по-щастлив, ако третират, ако се обърнете това като към шега, но а, е, не бе направено достатъчно, за да се е, премахнат фундаменталните слабости на банковите системи, особено що се отнася до структурната и част. Нека обясна. Основните дългосрочни тенденции банкирането в развиващите се страни са анализирани в последните трудове на Шуларик и Тейлър. Основното им заключение е, че ипотечното кредитиране, а не другия вид кредитиране към честния сектор, носи отговорността за разширяването на кредитите през последните три десетилетия. Вторият им резултат е, че този тласък или това увеличаване е довело до нарастване на експанзиите на банковите кредите над нивото на депозитите или влоговете в банките в същите тези десетилетия. Това, тази нарастваща пропуст между тях се запълва от банкирането в сянка, което е много често краткосрочно, прави се от инвеститори, които разполагат с определена информация и няма никакво осигуряване или гаранция. Дори когато е, риска от лихвите или или тяхното нарастване е хеджиран с вариращи нива на ипотечни изплащания, то тогава риска винаги си остава и отново у онези, които са взели самия дълг. Секретизацията е един опит да се промени това, но по известни причини нещата не са успешни. Банките, които доведоха до кризата, в повечето случаи бяха малки банки, които работят на дребно и се опитват да увеличат пазарния си дял, като на... занижават стандартите на ипотеките, като Northern Rock, Anglo-Irish, Cajas в Испания и много примери в САЩ и другаде. Разбира се, желанието за растеж не се ограничава до такива дребни банки. RBS е един лош пример за това как имахме една голяма банка, която искаше да поема рискове, не реализирайки тези рискове, тя нарасна. Основният урок за надзорниците е да внимават и да подозират банките, които растат бързо. В нито един от случаите, с който съм запознат, банковата търговия с деривати, независимо дали те са екзотични или не, дали са собствени средства или с пари на клиента, не е допринесла до фалирането на банки и до голямата финансова криза. Както знаете, дериватите на Lehman Brothers са, са водили единствено и само до печалби, докато загубите идват от ипотеки обезпечени с ценни книжа. Банковите функции на универсалните банки водят до диверсификация от е, исторически по-рисковите им функции, свързани с ипотеки и собственост, които отиват сега при малките банки. Наистина трагедия е, че голямата финансова криза не доведе до преразглеждане на механизмите за отпускане на ипотечни кредит, кредити а, има една книга The House of Debt на Мияни Суфи, която би трябвало да се прочете. Също така фокуса винаги е бил върху провалите в инвестиционната част от банките. Разбира се, провалите много често са били големи и е хубаво а, да а, излязат на преден план, но те винаги са били на второ място като двигатели на голямата финансова криза. Освен това, публичните коментари са свързани най-вече с спекулативната им дейност. На практика обаче това, което прави инвестиционното банкиране е да действа като пазач на портата пред големите капиталови пазари, като помагат на онези, които се опитват да продават или купуват ценни книжа. Една друга мантра, която се постоянно се повтаря, е свързана с по-добър капиталов съюз в Европейския съюз. Това би трябвало да доведе до по-голяма роля на инвестиционното банкиране като резултат. Би било желателно да се направи така, че да има достатъчно силни европейски банки, които да могат да го направят, е, освен ако не сме решили да оставим тази роля на американските специалисти като Goldman Sachs и Morgan Stanley това да се карат банките да намаляват ролята си като фасилитатори на капиталовите пазари не е пътя за постигане на а, такъв съюз на капиталовите пазари. Насилването на банките да инвестират и да разчитат на пазара на, едри, на едро, а, а не на този на дребно, ще доведе до отслабване и на двата сегмента. Освен това, такова едно разделяне в една холдингова компания, както се пише в предложението на Викърс, всъщност не защитава опериращите дъщерни дружества от загуби, а, що се отнася и до инвестиционната част. Тъй като по оздравяването единното, единния вход, както се нарича той, е такъв а, и ще води до ерозия, независимо къде се намира. Всъщност в повечето развиващи, развити страни, включително и САЩ, голямата част от банковия бизнес се извършва от много малък брой големи универсални банки. Не знаем защо това се е случило и със сигурност регулаторната структура, например имплицитните субсидии от прекалено голям да се провали, може да са изиграли роля. Също така и или иначе, ние смятаме, че регулаторите знаят повече от пазара и това е много опасно. Е, каквито и да е мерки за намаляване на инвестиционния капацитет на европейските банки, може да ги отслаби е, и това може да доведе до нежелани последствия. Благодаря. Благодаря. Чухме сега едно различно становище а именно дали диверсификацията води до финансова стабилност. А сега професор Мартин Хелвик, който през 2012 година получи наградата за научно-изследователска дейност на Института Макс План за дейността си в изследванията си върху банковите системи. Той сега ще ни каже неговото становище. Заповядайте. А, големите универсални банки са наистина рискови. Малките специализирани банки също. Банкирането е рисково. И тук въпросът не е за размерът на риска, дали този риск е а, а, приемлив избор и дали той може да бъде наистина адаптиран. Смятам, че риска може да бъде намален, ако има достатъчно еквити в банковото финансиране и, и също дали наистина има нужда от структурни реформи. Ние искаме такива реформи, за да гарантираме сигурност на системата, както и на купаците и едновременно с това да имаме логично действаща система. Обаче, някои от тези елементи се връщат към предложението на господин Фокър. Тази носталгия като че ли е малко неуместна. Защото преди през изминалия век, финансовата система беше стабилна до 70-те години. На този етап имаше много малки риски, рискове свързани с обменните курсове. Но от 70-те нататък с големите лихвени проценти, свързани с обмената, както и с иновациите, с конкуренцията на тези пазари. Рисковете станаха несигурни, много опасни и това доведе до големите кризи в институциите на Съединените щати заради тяхната тясна специализация. И това доведе до крайната криза на финансовите, на търговските банки през 90-те години. Пак заради тясната специализация. Също не трябва да забравяме кои са иллюзиите тук. Първата търговска банка беше рискова. Но кризата през 90-те също се дължеше и на приземяването на самата на финансовите пазари и а, то, това, този проблем беше много по-голям, отколкото всеки беше могъл да предвиди. И това не са единствените рискове. Самата инфраструктура на пазара беше основният проблем, когато а, изчезнаха Lehman Brothers. Пазарът на пари е ключов елемент на финансовата система и също източник на много други процеси. И веднага се усети ефекта на доминото, който засегна и пазара на пари спрямо частните лица, така и към финансовите институции. Lehman Brothers беше инвестиционна банка, така че ако се направи това разделение, това не означава, че ще гарантираме сигурност. Така че какви мерки трябва да се вземат? Как нашите а, инвеститори се променят? Вече имаме известен опит с подобно разделение – такъв беше случай с Lehman Brothers и с отделянето на хипотеките. Не беше особено успешно. И такъв беше случая и с други опити, пак неуспешни. Хибридната система е инвеститорите в спестовните банки. Организирането с гаранции и инвестирането в различни други инструменти. Пак неуспешна процедура. Така че, ако трябва да се тревожим за поведението на банките относно инвестициите, това е момента, в който трябва да се тревожим. Има много продукти, които бяха пуснати на пазара през последните години. И де-факто тези инструменти допринесоха за повече риск за търговските потребители на банките. Проблемът с така наречените due diligence и фондовете с излишък – са основните проблеми при управлението. И тук искам да се спра нещо, което се, говор... се нарича защита на професионалните инвеститори. Хората, които работят по тези портфейли, имат известна свобода за това как да действат. Но, относно регламентите, които се предлагат, ограничения в дейността и а, инвестициите на влоговете а, трябва да уточняват кой трябва да инвестира, а не какво. Дали не трябва да се помисли за тези така наречени токсични, токсични ам, ценни книжа. А също как да се намали ефекта от евентуални подобни действия. През 90-те година банките използваха печалбите от деривативите, за да а, компенсират загубите от другите елементи. А сега, как да го направим? Това е проблем. Дали да мислим за разделение на дейностите или пък някакво споразумение за споделяне на риска с евентуални допълнителни последици. Мисля, че това е въпрос и на а, култура на бизнеса. И накрая. Евентуално да помислим как да не получим допълнителен ефект на доминото. Едновременно с това да не оставяме банките да стават все по-малко прозрачни. Така че нито едно от решенията не е достатъчно убедително в настоящия му вид. Ние не знаем отговорите, но това са само някои от въпросите, на които трябва да си отговорим. Благодаря. А сега нашите членове на комисията могат да задават въпроси. Всеки има по две минути да зададе въпрос. Моля, нека да уточнят към, кого, към кой оратор се обръщат. Докладчика господин Гънер Хокмарк. Благодаря. Благодаря за презентациите. Всички наши гости изнесоха разсъждения за универсалните банки или за един рисков подход. Чудя се, имат ли нещо да кажат за това как едни универсални диверсифицирани банки а, могат да бъдат по-добър вариант спрямо специализирани банки. Знам, че имаше едно заключение за риска в специализираните банки. Но какви ще са заключенията, ако решим да разделяме универсалното банкиране? Тоест, дали ще имаме а, повече специализирани, частно специализирани банки, които да поемат риск, но само в определена посока? Или пък какво ще се случи, с инвестиционните банки, ако тези банки не правят инвестиции? Как такава ситуация ще повлияе на системният риск? Thank you. Благодаря. Кой иска да отговори? господин Ликанен. А, вижте, в нашата група ние разгледахме всички евентуални модели и разгледахме конкретни случаи. Не мога да кажа просто, че единият вариант е много рисков или пък другия е много стабилен. Не. А вторият въпрос е, че ние не предложихме да разчупим банките, така се каже, да ги разделим а по-скоро да ги ограничим до определени прагове. И тогава търговските дейности, като се стигне този праг, търговските дейности ще трябва да се разделят. И новото, новата банка, която ще се получи, трябва също да бъде капитализирана. И трябва да има ограничение на излагането и на риск. Това означава, че тази структура може да остане в рамките на същата универсална банка. Може да има някакво влияние. Ако, примерно, правителството може да гарантира някои от дейностите, които се възползват от дадено на подкрепа, те могат да стигат до по-висок риск, примерно. Просто различно ще се прави оценката на въздействието. Благодаря, господин Голдхарт, професор Голдхарт. От размер на финансовите дейности, смятам, че от тях ще зависи Европейският съюз на капиталовият пазар. Колкото по-голям става този съюз, ние ще трябва да продължим да увеличаваме банките и според него. Но трябва да поставим някакво ограничение, ако искаме да развием такъв съюз. Просто трябва в такъв случай да знаем на къде вървим и до къде ще вървим. И съм съгласен с колегата Хелвик, а именно, че истинският проблем винаги е бил в управлението – но колкото повече специализираме, толкова повече има вероятност да постигнем по висок риск, най-вече свързан с управлението на собствеността. И, и аз също искам да кажа, не смятам, че специализираните банки сами по себе си са голям проблем в крайна сметка специализираните инвестиционни банки са били успешни банки и то от десетилетия вече. Но от друга страна имаме едни институции за влогове, които като че ли имат повече проблем, отколкото инвестиционните банки. И а, основното нещо, което не бива да забравяме е конкуренция. През изминалите 3 или 4 десетилетия видяхме значително увеличаване на интензитета на тази конкуренция. Някои чрез създаване на нови институции, дори и понякога в областта на а, сенчестото банкиране. Но едно е сигурно, а, способността на тези институции да имат маржове е един от основните елементи – когато се разглежда риска. А сега докладчика в сянка Яков Ван Байсека. Благодаря, господин председател. Тук имаме трима прословути експерти и те имат нещо общо, поне от това, което видях от биографите им, а именно, че те смятат, а, че системата твърде голям, за да има проблеми, не е решена на този етап. И това като че ли отразено в опите. Казвате ни, че да, ние имаме а, капитал и имаме също така и а, съответните невръчи, които, с които да можем да си решим проблемите. Професор Гудхарт каза наскоро, че а, това вътрешно финансиране може да се окаже заместител за реалния капитал, който евентуално да накоплаците по принцип дават. И ако такъв наистина беше случая, а, Вярно, сега това вътрешно финансиране може да не е перфектното решение, защото се случват сътресения в финансовата система. Аз се питам дали има някакви други условни споразумения, които да се вземат предвид. И тук цитирам един документ на, госп... на професор Гудхард, където се казва, че ако развитите общества а, мог... трябва да приемат, че някакъв вид а, обществено осигуряване за банковия сектор трябва да съществува, като едновременно с това трябва да има и други форми на банкиране, свързане с ипотеките и с други фондове за възстановяване. Това ще допринесе за стабилността. И тук въпросът ми към господин Голдхарт и към господин Хелвик е до каква считате, че подобни споразумения могат да бъдат добър заместител за структурните форми, които господин Голдхарт спомена в своята статия. Ам, смятам, че възстановяването е част от, от а, проблема и именно за това се проведоха въпросните стрес тестове. Но а, те не да, но те показват само какви са специфичните условия а, за различните банки. И евентуално обаче не се знае какъв, в каква ситуация банката може да а, изпадне в тежка ситуация. И ако банката е в много тежка ситуация, например има големи загуби, те започват примерно да а, прилагат те наречения бел-ин, вътрешно финансиране. Но това надали ще успее да запълни загубите. Особено за хората, които са инвестирали своите пенсионни фондове и примерно заплати в банката. Така че негативният ефект така или иначе ще бъде за обикновените данакоплаци. И ако решите да премахнете тези вътрешни преливания на средства, ви оставате без альтернатива. И тези а, вътрешни финансирания може да помогнат, но те ще. А, но те ще спрат до, примерно, продаването им на пазара. Но това означава, че останалите банки няма пък да са готови да отреагират на тези фондове, които се пускат на пазара, или пък ще се забавят с отговора което пък означава, че ще се сложи натиск върху всички останали банки. И е, целият е, план ще потъне пак в една цикличност и може да се стигне до още по-тежки резултати спрямо с настоящата система на бейл-аут. И и това а, може да увеличи още повече системният риск, вместо да го а, намали. Следващият оратор. Да, в този документ господин Гудхарт, колеги, колеги председателя, а, ние Нали говорим за структурна, структурните реформи? Вижте, няма да оставите времето на другите оратори, така че а, ще вземем предвид въпроса ви в следващите отговори. Следващият докладчик Сянга. Last five years in this parliament has been how do we solve this problem? What are the issues that we should focus on? And what are как ще решим големите проблеми и какви са потенциалните решения, за да извлечем полки, ако не успеем да не повторим това, което се е случило. Не само от последната криза, но и от предишните. Има три основни хипотези. Първата как да избегнем, така че данакоплаците да не спасяват повече банки. Възможно ли е това? И може ли да има пазар, където банките могат да фалират и няма да ги спасяваме ние? и след това докъде може да се намеси правителството и денакоплатеца. Когато фалира една банка, особено дребна банка, която работи над дребно, политически е много трудно тези дребни а, вложители да не могат да се изтеглят парите от а, банкомата и ще стане бунт. След това носенето на отговорност от директорите. Ако носят по-висока отговорност, ще се вглеждат ли по-внимателно в това, което е в баланса им или зад балансово? И ако това се взриви, ще си кажат те, ще нося отговорност. Затова искам да разбера всичко, което пише тук, в този документ. И на третия въпрос – счетоводните стандарти. Когато банките имаха CDS в балансовите а, стойности, то тогава а, не можеха да компенсират загубите. И когато трябваше това да бъде изплатено, знам, че един, една фирма загуби няколко трилиона. Дали това е заради счетоводните стандарти или не? По структурната реформа. Всичко това, може би, го правим само за да изглежда така, че нещо правим, а не наблизаме в дълбочина. И кога ще можем да избегнем ситуацията, в която се спасяват банки от граждани. Благодаря. Как да избегнем спасяване с публични средства. И ами няма как. Това, което ме притеснява мен по отношение на оздравяването на банките, е по-фундаментално. Никога няма да стигнем до там. Институт институции, като Deutsche Bank, BNP Paribas, проблема е, че те имат системно важни дейности в много държави и са интегрирани техните операции. Оздравяване означава навлизане на много места, което означава нарушаване оперативния интегритет. Такъв риск никой няма да поеме. За национално системни важни институции има проблем с предоставяне на ликвидност и оздравяване – Директивата не съдържа нито дума по този въпрос. Говорим за милиарди, стотици милиарди за много бенки, а за някои дори хиляди милиарди. Тъй като това притеснява правителствата, правителствата ще спасяват тези банки още преди да се стигне до оздравяване. Затова спасяване с частни средства е, по-трудно може да се осъществи. Може да кажа, че изобщо няма проблем правителствата и да се надяват Централната банка да им разреши проблема междувременно. Процедурата, в която разполагаме, е нещо положително, тъй като в много държави нямаше процедури изобщо, но тя не е достатъчно добра за носенето на отговорност. Желателно е. Искаме повече дялово участие заради това политиката, и съм съгласен с Чарлз тук, трябва да разберем, че голямата част от инструментите, които имаме сега, са имали свои аналози преди 2008. Помислете за капитал от втори а, слой, той никога не се не може да изпълни ролята си. Основната причина беше в политическата власт, политическото влияние на инвестиционните, извинете, на инвеститорите, институционалните инвеститори, които не позволиха да се провалят тези банки. Затова споделям скептицизма, но чисто нормативно не съм съгласен. Now, благодаря. Силви Голар. Will... Yes. Say, no политически аргументи няма при нас в нашия доклад е, за политика не се е мислено. Това се повтаря и в доклада на МВФ тази пролет. Не сме решили проблема прекалено големи да фалират. Имплицитно държавна гаранция причинява проблемите, защото за това поемат банките и повече рискове, тъй като знаят, че са гарантирани. Много идваха пред нас да дават а, своите идеи. Казват, че в сложни институции да се комбинират две култури. Едната е дългосрочна връзка с клиента и втората краткосрочно тър, краткосрочна търговия, където се търси голямата печалба, е много сложно. Можем, можахме да говорим с, с директори в банки, които казваха същото. Благодаря, Силви. Благодаря, господин председател. Имам въпрос, който е политически, не политикански. Какво е стратегическото ви виждане, стратегическата ви визия? Да речем, че приемем текста на комисията. Кой ще финансира европейската економика? Ще е, разполагаме ли с стратегически контрол върху тези, които финансират европейската економика? Защото когато възникне криза, ако нямаме средства за контрол, е, решенията ще бъдат вземани другаде. Това наистина е, е световен въпрос. Аз мислих, че наистина сме тук в парламента, приели сме директивата за капиталната адекватност, а сега а, идват а, хора, които, които приемат тилак и други текстове. Тоест, каква е вашата те, а, стратегическа визия? Two groups question. Now, Mr. Demasi. Господин Деманси. Yeah, uh, thanks, thanks to our, to our guests for the uh, contribution. When I was... Благодаря на гостите. Трябваше е, да уча по учебниците на един от нашите оратори. Много се радвам, че мога да говоря с него. Той казва, че когато ти правиш в финансовия сектор, винаги се измисля нещо ново, за да се заобиколи законодателството. Затова исках да попитам как ще регламентираме сенчестото банкиране, особено структурните реформи в банките. Какво мислите по въпроса? Къде е опасността според вас? Ако не сме достатъчно силни по сенчестото банкиране, може би някои дейности могат да преминат там, към сенчестото. На второ място, на капиталови... В момента се говори много за съюза на капиталовите пазари, банковото реструктуриране, ако има регламент, а няма кредити към реалната економика. Какво мислите по въпроса? Може би сте повече за това системата да се концентрира върху банките или смятате, че фондовете на капиталовите пазари са по-важни? Аз лично мисля, че проблема с кредитите към реалната економика са свързани с макроекономическата среда, защото няма достатъчно местни кредити. Е, това не е свързано с регламентиране. След това споменахте Lehman Brothers и казахте, приключвам, да, Lehman Brothers не е бил проблем, но той беше проблем, защото бе взаимосвързан. Thank you. Who's first? Благодаря. Кой ще е пръв? I reply to the first question about strategic vision. Um, our vision my group was that the banks play vitally important role. Банките играят много важна роля в финансирането на европейската економика. За това искаме влоговите банки да имат права не само да получават влогове, а да отпускат големи кредити и да застраховат, да обезпечават. Това е нашето, нашето предложение, което е различно от това на Викър. Всичко това може да се направи от депозитната или влоговата банка. Ако минат над определен прак, говориме за търговия със собствени средства и маркетмейкинг банките ще си останат важни за финансирането на економиката. Втория въпрос е, ще бъде полезно за нашата економика, ако нашия съюз на капиталовите пазари се развие. Тогава ще има допълнителни средства за финансиране, както в някои други държави. И за това смятам, че трябва да бъде подкрепен този съюз. Така че отвъд банкирането да има допълнително финансиране в Европа. Един от проблемите в Европа е, че е прекалено банкоцентрична. Голямата част от финансирането се прави най-вече чрез банки и банкови институции. Трябва да развием капиталовите пазари, за да има многообразие. Колкото е по-голямо многообразието, толкова е безопас... по-безопасна е системата като цяло. Един от проблемите на регламентирането е, че то само по себе си е проциклично. И една от опасностите е, че ако се предприемат допълнителни стъпки, ще има deleverage, което върви против възстановяването на европейската економика. Следващия оратор. Кой ще финансира европейската економика? Аз бих казал пазара. Но до известна степен е, регламента за капиталовите изисквания и системата за е, претегляне на рисковете върви срещу кредитирането. Сенчестото банкиране. Трябва да се направи разлика между институции като хедж фондовете, дружества с специална цел, защото тези дружества с специал, специална цел и регулираните банки е, идват от арбитраж, докато е, фондовете на паричните фондове са обект на много спекулации 2008 и 2011. Съюза на капиталовите пазари. Това, което ме притеснява, и че всъщност знаем, що е то. Няма подробности по него и в същото време банковия съюз си остава недовършена работа. Ако искаме да управляваме бюджета, трябва да имаме по-ясно чувство къде стоят приоритетите ни. Филип Ламбъртс. Филип Ламбъртс. Добър ден, господин Гудхарт. Не знам дали ви разбрах. Говорихте за това, как да се освободим от имплицитната субсидия или гаранцията на данакоплатеца. Или може би смятате, че това е необходимото зло. Това искам да разбера. И вследствие на това, ако това е необходимото зло, тогава нормално ли е в една пазарна економика печалбата, свързана с субсидията, да бъде приватизирана, докато този, който дава гаранцията да накоплетеца, да не иска всичко да бъде национализирано, за да може разходите и ползите да бъдат ясни. Към всички вас, Фортис, системна банка, 45 милиарда токсични продукти в а, сметките си. Ако тази банка бе разделена, тогава ще, ще бъде банка на дребно и ще, ще бъде невъзможно Фортис да натрупа тези 45 милиарда. Тоест, инфлацията на всички тези токсични продукти идва от това, че ние сме дали възможност на всякакви банки да искат такива продукти и съответно търсенето доведе до по-голямо предлагане. Какво мислите по въпроса? Благодаря. Марко Дзанни от СПД. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашите оратори, които говориха днес мисля, че когато говорим за структурна реформа на банковата система в Европа, трябва да си зададем два основни въпроса, за да може да разберем какви действия трябва да предприемем. Първо, как можем да се намесим, за да блокираме или да елиминирам моралния риск от страна на банките. това беше първата причина за банковата криза, която преживяхме и най-вече тази от 2008, т.е. търсенето екстремното търсене на все по-голяма печалба, независимо по какъв път с всякакви видове продукти. Втория въпрос – как може да направим така, че банките а, ще се върнат към финансиране на реалната економика, защото от това имаме нужда. Затова исках да ви попитам каква е структурата според вас, идеалната структура, за да можем да постигнем тази цел. И ако наистина смятате, че универсалната банка е все още съвместима с постигането на тази цел. Защо? Обедени ли сме, че само като разделим търговията със собствени средства от другата дейност, ще можем да постигнем тази цел? чисто структурно всички банки от няколко години вече се отказват от такъв тип дейност. И още един въпрос, той е свързан с дериватите. Много набързо ще го задам. Виждате, че те са голям риск в баланса на банките. Не смятате ли, че вътре в реформата ще е добре да се създаде една институция, някаква служба, независима, такава каквато се създаде в САЩ 2008, която да се опитва да прецени риска на деривата, които в случай ще влизат в големите европейски банки? Първия въпрос беше към професор Гудхарт, така че ще започна с вас. субсидията към глобалните системно важни банки бе отрязана справо, когато им бе казано, че има нужда от по-високи капиталови изисквания от другите банки. Много по-високи. Дори до толкова, доколкото сега има банки, които предпочитат да не са над прага, за да не ги наричат глобално значими. Мисля, че е подходящо големите банки, които биха навредили повече, ако фалират, да имат по-високи изисквания за капитала към себе си. И това разрешава проблема с субсидията. Моралния риск. Това е една фраза, която се използва прекалено много. Всяко едно нещо, което защитава хората от риск, всъщност е морален риск. Всяко едно нещо, което прави системата по-безопасна също съдържа в себе си морален риск. Как можем да се справим с това? Трябва да направим така, че стимулите у нези, които вземат решения, са коректно калибрирани. Тоест, нека да видим плащането на директорите на банките. Благодаря. И имам само един коментар за това, как да накараме банките да финансират реалната економика. Финансирането на реалната економика, даването на кредити на фирми е нещо печелившо. По принцип. Следователно, те го правят. Това не означава обаче, че ги финансират ефтино. И ето тук вече има доста политически натиск да имаме ефтини кредити към МСП. Но ако искаме да субсидираме а, кредитирането към МСП, по-добре да го направим директно. Иначе да оставим нещата а, в ръцете на банките, които търсят печалба, без да има изкривявания между а, отделните счетоводни книги на банките. Аз не, не получих отговор на моя въпрос за Фортис question these specific banks. По въпросите за специфични банки, това го обсъждахме в нашата група. Мога да ви прочета отговора, но не е това целта тук. такова, такъв случай като с Фортис може да се реши само с гаранция от правителство. Но Относно схемите за заплащане, господин Гудхарт също каза, че това е много критикувано, но ако сте в една и съща банка, имате две дейности търговия, което се заплаща много добре, и дейности, свързани с търговската дейност, които са дългосрочен план не се плащат по същия начин може наистина да бъдат разделени в две институции но много често много институции казват такова разделение, пълно разделение е трудно да се организира в една и съща структура. И разбира се, едно добро управление може да намали взимането на риска. Благодаря. Нямаме време за процедура по привличане на внимание. И сега ще дам думата на докладчика. Благодаря. Съвсем накратко, защото времето ни стича и ще бъде добре. Ще ще бъде добре да имаме процедура по привличане на вниманието. Смятам, че без значение как оценяваме, а, винаги е трудно да вземем предвид всички елементи защото някой винаги изкривява това, което правим. Но мисля, че е много важно да видим нещо друго, а именно това, за което вие говорихте, е именно, че в инвестиционните банки или в търговските банки има нещо повече, отколкото дейност само по депозити това е важният елемент, който трябва да запомним. И смятам, че за да можем да запазим политическото доверие след а, такова външно подпомагане, не можем да кажем, че а, банките на дребно са по-сигурни, просто по политически процедури, по политически причини. Това е да ги поставим в една много по-сложна ситуация. Защото едва ли не подпомагаме тези, които са дали капитал. As unfortunately we all have to say goodbye to our... Обаче сега нашия председател а, тръгва и аз ще го заместя. Сега започваме с вторият панел от оратори. Моля ви, придържите се към 7 или 8 минути а, време на изказване. Не говорете много бързо и тук ние трябва да при... трябва да приключим към 6 и половина, така че веднага започваме. Сега започваме с професор Марко Пагано от а, университета в Неапол. И той също е съветник в ЕСМА и в Италианското Министерство на финансите. Благодаря, господин председател. Моята презентация, моята презентация ще се опита накратко да разгледа банковите структури. Първо, по какви, какви социални печалби можем да използваме и второ, и да очакваме и а, какви са евентуалните социални а, разходи, така да се каже, и социални и странични ефекти от ликвидността на пазара. Като социални печалби върху такива, от такива ограничения, така както вече чухме от преждеговорившите, първият Та печалба е намаляването на системният риск в банките и второ е намаляването на обхвата на гаранциите за провалените банки и съответно отговорностите. Защо това можем да го сложим в печалбите ми? Защото първо, при тези структурни реформи, търговските загуби на банките, които да отпускат заеми, както ипотеки, те засягат както финансовите посредници, така и крайните потребители. И това, съответно, ще има ефект върху а, економическата дейност от една страна и от друга страна върху стабилността на цялата финансова система а, чрез финансовите посредници. А, тези ефекти трябва да се, ще се намалят и съответно ще се увеличи финансовата стабилност. Другата причина, поради която можем да очакваме подобна печалба, полза, е, че а, то може да а, се отрази съответно на, на влоговете и евентуално да имаме и а, субсидии, чрез които да се намалеят а, допълнителните зависимости и да се осигури пак стабилност. Нека да кажа, че тези печалби могат да бъдат много големи, ако структурните реформи ефективно целят големите банки. Защото това са банките с най-голям риск на пазарите и са свързани с други финансови посредници и тяхния колапс води до системни последици. Това е потвърдено от доказателства в доклада за банкирането от 2014. Там се показва, че банковете с системен риск а, имат много по-големи рискове от други банки и обществено, а, които се занимават само с търговска дейност или само с отпускане на, на пари. И големите банки а, се занимават основно с търговия, не с спускане на пари. А и сега втората ми точка относно ам, дизайна на новата реформа. За да се постигнат целите, за да може тази структурна реформа да изолира същността на банковият бизнес а, от загубите. Ако се вземе предвид основният поход на Европейската проектодиректива, а именно подхода на разделение между делните звена, а именно ядрото на банковата същност и всички останали дейности, според доклада такава до 100, такова разделение е достатъчно, за да се раздели риска и да се намали той. Но има три точки, които или да кажа индикатори, ако трябва да използвам директивата, а, именно как да се гласува доверие на отделни дейности и второ, какви изключения се правят за някои търговски дейности, например суверените дългове и кои са също така размерите за вътрешен и външен групов риск, който се поема. И а, основният елемент е разделението, а, но колкото по-слабо то се прави, толкова по-слабо ефективна е реформата. Вече се говори за тези структурни реформи тук в настоящия дебат. Когато внасяме допълнителни ограничения, правни ограничения, а, към банките, по-скоро ще се намали само ефективността на даването на заем. А, също считам, че това е осн... проблем, който като че ли не сме разгледали. Вторият проблем докладът на Deutsche Bank от 2012 а именно, че а, някои дейностите, които не допринасят за растежа на а, банките. И също, трето, финансовото развитие, економическия растеж и БВП. Вече беше казано и преди от професор Гудхарт, е, че от известна точка нататък кредитните въпроси вече са свързани с а, недвижимите имоти, не толкова с производството. Тоест, отвъд определен прак, вече дейностите стават все по-рискови и обърнати към по-слабо продуктивни сектори. И Основният проблем на Европейския съюз идва от големите банки, които а, ще бъдат най-пряко засегнати от разделението. Ако най-големите 20 банки а, се, се съберат, от началото на съществуването си до сега, ще видите, че няма да има кой знае какъв голям, каква голяма промяна на техните, техния капитал спрямо общият БВП. А по-скоро разликата идва от малките банки. Проблемът тук не е само в ликвидността на пазара. Както вече беше казано, има страхове, че ще се използват големите банки, които предоставят най-различни услуги за да се спазят разпоредбите към пазара. Но не е така. Европейското предложение позволява а, да, се прави, да се запазят тези големи структури при определени условия. Второ, дори тези банки да намалят а, типа банкиране, те могат да бъдат заменени от други доставчици на ликвидност, които а, да заменят банките в тяхната кръстосана дейност, които пък от друга страна се страхуват, че са твърде големи и няма да спазят условията. Тези посредници може да бъдат дори подпомогнати от а, електронната система. И също по определени причини има много по-директни и ефикасни начини да се действа чрез кръстосано действие на банките. И това обаче си има и по съответните последици като се увеличава системният риск и е все по-голяма отговорност от страна на данакоплаците. Благодаря. Професор Пагано and our second speaker, Paulina Perzevoska, is senior policy analyst at... Паулина Пржелвоска от Finance Watch. Time, I give you directly the floor. Давам ви време, давам ви думата. Uh, it is an honor for me as a representative of Finance Watch um, to be here at this peering, uh, hearing on uh, banks. Благодаря, че поканихте Finance Watch. Няма време и за това ще говоря за това какви са последствията за ефективната структурна реформа. Ако трябваше да ви кажа три неща, то ще бъде следното. Първо, ефективната структурна реформа иска да има макроекономически фокус и има макропруденциален режим като капиталови изисквания и оздравяване. Системните рискове тук не се покриват. На второ място, основният системен риск е за ефекта от, зара, от зараза, т.е. търговията да влезе в истински банкови дейности. Тези истински банкови дейности трябва да бъдат защитени. Не на последно място, структурната форма не запазва малките и средни банки, точно обратното. Така се повишава дисциплината. Преди да не вляза в подробностите, Нека да започна с следното. Ние сме убедени, че имаме нужда от а, Tier 1 капитал, за да може да се услужва реалната економика. Прекалено големите банки може би ще имат нужда от малко капитали, когато няма стрес, но когато са в стресова ситуация, положението е различно. Това се нарича регула... регулаторен парадокс и е описано в съответните трудове на колеги. По мнението на нашата организация, основните банкови функции, като влоговете и плащанията, трябва да бъдат опазени от прекалено голямата търговия с деривати. 2008 година Имаше голям страх, че обществата ще се разпаднат, ще се фрагментират. Съгласни сме с експертната група на високо ниво. В техния доклад те излагат своите идеи. Една ефикасна реформа може да раздели дейностите, но реформата трябва да заложи преградата между тях достатъчно високо, за да не може търгуващите да набъркат във влоговете. Ефикасната реформа трябва да даде ясни правила и да сведе до минимум вземането на решения по собствено осмотрение. Сега какви са последствията от една ефикасна реформа? Въздействието върху отделните е, институции е важно и често не се взима предвид общото въздействие. Нека да видим какви биха били отрицателните последствия. Ако бъдат разделени а, действията, то тогава универсалната банка ще стане нещо различно. Тя ще загуби част от а, приходите си и ще изчезнат економиите от мащаба. Нашата економика е високо концентрирана. Ако погледнем консолидираните банкови данни на ЕЦБ, ще видим, че има около 20 големи банки, които движат сектора. Структурна реформа, насочена към тези 20 банки, ще се насочи най-вече към проблема прекалено големи да фалират. Малките не трябва да бъдат включвани. От макропруденциална гледна точка – банките с различни бизнес линии ще извлекат полза от диверсификацията. Но една финансова система може да бъде рискова и универсалните банки могат да са прекалено свързани помежду си. Не е голям, толкова голям проблем, когато една банка има проблема, когато всички банки имат проблеми. Затова е нужен макропруденциален надзор от друго ниво. Търговската част от банката може да остане част от групата на банката, но не трябва да има а, други стимули. Економиките от мащаба дават смесени сигнали. На второ място, ако търговската дейност се отдели, бизнес модела на търговското дружество няма да е жизнеспособен. Услугите ще бъдат по-скъпи за клиентите и дори може да спре дейността по търговия. Тук често споменавам как инвестиционното банкиране в САЩ стигна до своя пик при управлението на Глас Стигъл а, търгуващото дружество няма да бъде финансирани от влогове, покрити от схемата за гарантиране на влоковете. Това би означавало, а, че а, риска трябва да бъде преценен. И в заключение, Факта, е, че обсъждаме как да прилагаме структурните реформи, а не дали да има такива, показва, че членовете на вашата комисия признават, че има нужда от реформа. Реформата обаче трябва да е смислена, за да има необходимите промени. Ако а, праговете са прекалено ниски, прекалено щедри, то тогава това ще бъде чисто и просто една козметична промяна. Благодаря. Благодаря, казва Съжалявам, че бързаме толкова много. Давам думата на Грациано Крема, който е ръководител на, на ББВА. Много му благодарим, защото той идва в последния момент, замества друг оратор и единственият, който работи за голяма универсална банка. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми е, дами и господа. Благодаря ви за вашата покана. За мен е чест е, да говоря тук по тази тема. Не само от името на моята институция, но също и като член на експертната група по структурен реформа на банките в европейската система. Опитваме се да обясним защо това предложение на комисията е необходимо. Мислех да се спра на три основни елемента. Е, дневния ред за регулаторната реформа, ролята на универсалните банки и е, някои от последиците от подобни тип регулация. Първо искам да се спра на основните мерки, които са взети вече или които са в процес на дискутиране от европейските или световни регулатори. Идеята е да се подсили финансовата система. Над 40 инициативи в тази насока вече са приети от 2008 година сам. По-големите са за капиталите, пакета за ликвидността и за ливеридж, е също така и директивата за оздравяване на банките, която вече дава възможности на банковите регулатори да променят банковата структура, за да осигурят финансова стабилност и Също развитието на минимални изисквания за абсорбиране на загубите в световен мащаб също ще реши проблема за тези институции от типа твърде големи, за да, за да фалират. А също е единият надзорен орган за европейската, за еврозоната води до една по-централизирана надзорна система, по-ефективна и по-решителна за твърди действия. Позволете също няколко думи по универсалното банкиране. Универсалното банкиране е, е силата на европейската банкова система. И проучванията, направени от Европейската централна банка, показват, че диверсификацията, която се получава от това универсално банкиране, води до възможност за банките да подкрепят своите клиенти, било то частни или пък малки и средни предприятия, дори в сериозни моменти на криза. Универсалният е, модел на банкиране се оказа, че е един от най-устойчивия в настоящата финансова криза. Е, така както каза и МВФ, фактът, че много малки банки е, е трябвало да получат външни помощи, показва, че ограниченията в размера не са правилното решение. Трябва също да забравяме, че универсалното банкиране води до по-генериране на ликвидност, както и допълнителни услуги за целият европейски финансов пазар. А също, така както ЕЦБ го казва в становището си при решението на комисията, е, че тези, е, това универсално банкиране води до увеличаване или запазване на, на активите, свързани с ликвидността и е, позволява устойчивост на шокове. Също се казва, че тази диверсификация е много важна за правилния преход в финансови ситуа... тежки финансови ситуации и за финансиране на економиката но а, първоначалното предложение ще засегне отрицателно някои от а, пазарните дейности на банките. Ще се намалят финансовите ликвидности за, например, корпоративните бонове и това ще доведе до по-тежко финансиране. А, също ще се подкопае финансовият пазар на капитали като альтернатива за компенсации. А също тази реформа е свързана и с целите за финансиране на дългосрочен план и осигуряване на растеж и работна на Ще се спра също и на това как а, с, биха могли да се отразят тези реформи отрицателно на, а, търговск... на банките. Финансирането е около 200 а, пункта. Около 20 пункта и 2%. И в становището на ЕЦБ Такова разделение няма да реши проблема на твърде големи, за да фалират. И а, последиците от задължително разделение ще доведе до концентриране на а, ориентиране към клиентите услуги в а, няколко големи играча на пазара увеличението на, на съревнованието, на конкуренцията от страна на банки, които не са европейски, ще доведе до намаляване на ликвидността на европейския финансов пазар. И освен това, като се вземат предвид специфичните изисквания за древният бизнес, например, транзакции, които да са специфични и така нататък, ще доведе до невъзможност да се представят продукти и да се хеджира риск и а, това също ще е, накърни и цялото функциониране на пазара, особено за, ме, а, за малките и средни предприятия. И в заключение, аз предлагам да имаме много подробен анализ на следващото предложение. Това становище трябва да вземе предвид всичките тези надзорни и регулаторни рамки. И трябва да сме сигурни, че ще се стремим към първоначалните цели, именно дългосрочно финансиране на економиката, растеж и запазване на работните места и да запазим стабилността на капиталовия пазар в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Грейвер. Но Наистина а, а, интересно ще е, ще бъде да можете да видите лицата на съседите си, така както аз ги виждам. И сега последният панелист, господин Дирк Валтерс, който е председател на изпълнителния комитет на банката J. Ван Бреда. Това е малка банка. Сега ще чуем и нейното становище. Заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за тази възможност Знам, че и малките банки могат да участват в този дебат за различните търговски дейности, кои са важните и кои не, за да могат да се обслужват нашите клиенти. ние сме се специализирали с обслужване на малки и средни предприятия. Всички транзакции на финансовите пазари са търговска дейност, те са много ограничени, но съществуват. Имаме такива. Нека да ви дам примери. Като банка ние подпомагаме нашите клиенти, а, например, малко и средно предприятие, което ще получи а, някаква сметка, иска да си фиксира лихвения процент сега и ние фиксираме това и трябва да хеджираме позицията си на финансовите пазари. Но много активно работим, помагаме на малките и средни предприятия, но никога няма отворени позиции. Така че аргументът, е, че структурната реформа ще попречи на банките да продължат обслужването на своите клиенти, не ме убеждава. Имаме някои по-малки позиции, но когато се стигне до определено ниво, отиваме на пазарите и хеджираме за всичките си клиенти. Това означава, че нашия ръководител на Форекс няма определени цели по маржовете, които трябва да постигне от дейността си по финансовите пазари. Ако Искаме да хеджираме позицията си, позиция, която идва от транзакции. Имаме нужда от ликвиден пазар. Имаме нужда от други играчи, които да ни дадат ликвидност и които са маркетмейкъри. Много е трудно да се раздели маркетмейкинг от, от търговия със собствени средства но това може да бъде направено. Идеята в предложението е за определени лимити. Не бива да забравяме, че има търсене на пазара, има търсене от страна на клиент, който иска да хеджира своя позиция. Ако организираме дейността на пазарите по такъв начин, то тогава можем да видим, че ръководителя там няма как да има по-голяма печалба. Той просто обслужва клиентите. Тяхното търсене на ликвидност. Що се отнася до управлението на рисковете? Всяка банка е активна по своята дейност. Основната дейност на банката е да трансфери, прехвърля към своите клиенти, но имаме нужда и от буфер на ликвидността. Във всяка банка това е реалност. Закупуваме деривативи от лихвен характер, за да хеджираме риска. За да няма висока изложеност на рискове от клиентите. Закупуването на такива ще бъде винаги а, задължително при всяка търговска дейност. Този факт не е алиби за неограничена търговия на всички финансови пазари. Нашата философия е, че когато един клиент се притеснява от финансовите пазари и от е, тяхната нестойчивост, неустойчив, извинете, той не иска неговите позиции да бъдат директно трансферирани към тези пазари. Трябва да се позволи такова търгуване но това е буфер. Така че всичко трябва да е сигурно и не може да присъства при активното търгуване. Има неща, които не може да инвестираме, за да увеличим а, търговската си дейност. И тогава нашия акционер трябва да реши къде иска да инвестира. Интелигентните хора а, могат да решат какво да направят на пазарите. Това не трябва да се финансира с клиентски средства, нито от дружество, което трябва да служи като буфер. Това може да даде възможност и понякога големите печалби могат да субсидират търговската дейност на банката. Тогава има неравни условия. Аз много се гордея, че съм банкер, защото това да превръщаш влогове е, в а, кредити е много полезно за обществото. А, това означава също така и някои позиции, свързани с кредитите. Имаме хеджиране, което идва от други и отворени позиции, които идват от ликвидността. Банковата реформа трябва да направи разлика между тези дейности и това не само ще засили финансовата стабилност, но и ще създаде равни условия сред банките. Благодаря ви. Благодаря. Сега нашите членове могат да задават въпроси. Докладчика, докладчите в сянка имат по една минута, тъй като нямаме много време. И моля, кажете към кого е вашият въпрос. Имаме 10 допълнителни минути от преводачите. за докладчика и докладчите в сянка. Това е по една минута, защото поради коментарите е, помолих е, да имаме възможност за спонтанни изказвания в залата. Започваме с нашия докладчик Гюнер Хокмарк. Благодаря съвсем накратко. И явно има общо разбиране, че колкото е по-голям риска, толкова по-голяма е, по-специализирана е банката всъщност. Нещата са свързани. Поне така стана ясно в пър, при първата група. Искам да попитам сега и тук панелистите съгласни ли са с това твърдение, че колкото по-специализирана е банката, толкова по-голям е риска. И наистина ли по-голям риска при а, недвижимите имоти? и как ще се процедира при разделянето. Маркет мейкинг ли ще се махне като дейност или ликвидити мейкинг? The, the, the of... Това беше по-скоро за предишните панелисти. 50 секунди. Съвсем кратичък отговор, всеки един от вас. Съгласен съм с вас, да. Че е, даване на заем на е, било то за строене на, на сгради или пък каквито и да било други ипотеки, е, е рисков елемент, особено в кризите, не само тази. Но не съм съгласен с фактът, че това непременно означава, че проблемът е в, само в банките, които финансират дейности, свързани с недвижимите имоти, защото е един от основните вектори за пренасенето на риска по време на кризата е а, а, проблем, как се прехвърлят а, тези а, реални а, заеми към а, дериватните елементи. Така че, да, наистина има риск при даването на заем, но пък дейностите, свързани с финансовите пазари, са тясно свързани заради секретизацията. А секретизацията може да се окаже дори един вид увеличител на фактора риск. Относно другият въпрос, свързан с маркетмейкинга, когато говорим за опасностите от разделението, не, взем, не взимаме предвид факта, че банките не са единственият потенциален доставчик на услуги, свързани с ликвидност. Хедж фандовете, както и много други подобни посредници, могат също да участват те са потенциални доставчици на ликвидност за финансовите пазари. И трябва да вземем предвид, че а, а, големите банки понякога не могат да предоставят тази ликвидност, но тези посредници го правят без никакви проблеми. Благодаря, казва председателя. А, вие взехте времето на всичките четирима. Моля ви, а, ограничете се. Съвсем накратко от мен за специализираните банки. Бих казала, че истинският проблем е свързан с а, наистина тези банки, които вземат свързани с а, ипотеките. Но те са в повечето случаи по-скоро гарантирани. колегата от предишния панел каза, че е видял три кризи и че предишната криза също е била свързана с подобни активи, но идва от различни неща в системата като цяло. Аз също ще се опитам да отговоря съвсем накратко на трите въпроса относно специализираното банкиране и диверсифицирането. Всички сме съгласни, че диверсификацията е успех в банковия свят относно управлението на ликвидността и маркетмейкинга. Това са ключови елементи и именно за това ДЦК са изключени а, от а, предложението и относно а, финансиране извън недвижимите имоти и в смятам, че просто имам, трябва да имаме по-добро управление на този риск, отколкото подобно техническо разделение. И аз искам да кажа относно финансирането на економиката, че информационната симетрия е един от основният проблем при финансирането на малките и средни предприятия. Специализираните банки са в много тясна връзка с клиентите. Те са тези, които знаят най-добре каква е информацията и биха могли да намалят асиметрията. Това е гаранция за сигурността на депозитите. Благодаря. Яков Врацегел. Това е докладчик Сянка. Моля, придържите се към едната минута и а, задавайте въпроси, които могат да се, да, да се, на които може да се отговори за не повече от две минути. Добре, имам въпрос към професор Манко Пагано за доклада, който той спомена за Европейския системен риск. В този доклад казвате, че това, което оценявате е социалната, социалната печалба или социалните разходи по-скоро на, при банките. Например, използвате като параметър заем спрямо общият брой активи. И а, моят специфичен въпрос е ще препоръчате ли този критерий да се използва при структурната реформа на големите банки, за да се оцени до каква степен а, трябва да се прави разделението или не? Краткият ми отговор е да. Би могъл това да се окаже един полезен параметр, но заедно с някои други. Защото ние не можем да изключим други параметри, Например, участието в търговски дейности, заемите, защото не, дейностите не свързани с заемането, също могат да изиграят роля. Та отговорът ми е да. Благодаря. Следващият оратор господин Камал, но той не е в залата. Така че аз ще... Някой друг ще вземе ли думата вместо него? Не. Добре, пристъпваме към Алде. ви Гула. Кратък въпрос. Стратегическата ви визия, както и преди. Как ще финансираме еврозоната и Европа по независим начин? Смятате ли, че, че ще стане чрез структурна реформа, чрез по-добър надзор, чрез нещо друго? как, как ще гарантираме, че ще останем независими в нашата реформа. Кой, към кой оратор? Finance Watch. Да, по, да се обърна към единствената жена в този интересен панел. Бих казала, че ако искаме истинска финансова стабилност, трябва да намалим системният риск. И както вече казах в уводните си слова, е, смятам, че системният риск, идващ от изключителни на търговия с деривати, е, е катастрофално за економиката. Е, ние не искаме да имаме друга криза, така както имахме вече. И тук имаме, тук е професор Гудхарт, ако погледнете растежа на БВП, Обединеното кралство загуби 6 пъти еквивалента на БВП в последната криза. Няма да говоря за други държави. Така че, нека да помислим за системният риск и, и за финансовата стабилност. Това трябва да са ние основните параметри, на които, покрай които трябва да префокусираме банките. А, благодаря. А сега Фабио Демазио от Буе. Имам въпрос към господин Пагано. А, вече беше споменат доклада, а, но вие споменахте и, че нищо в тези институции, с които работят с флогове, А, считате ли, че а, това ще увеличи много разходите за финансиране за малките и средни предприятия? И съответно, колко? Към кой оратор се обръщате? Към, мис... към господин Паган. Господин Паганов, имате думата. Нека да кажа, че е, малките и средни предприятия в момента са много е, засегнати от друг голям играч на пазарите, именно правителствата. И един от начините да се реактивира е, отпускането на заемите за МСП е правителствата да намалят а, тяхното си участие, което е много голямо в момента в финансовите пазари на Европа. Благодаря. А сега от зелените Филип Ламберт. Благодаря. Моят въпрос е към господин Клема от ББВА. Искам да му благодаря. Може би споделяме ни същи цели за енергийна ефективност. А, мисля, че ви дадохте много ясен и добър съвет, а именно да се спре работа по тази инициатива и да спестим енергия за по-добри цели. А, направихте го а, в името на спасяването на економиката. Мисля, че това е а, съвет от банковия сектор. Мисля, че повече трябваше да, да се слушат във вас и че можехме да избегнем катастрофата от 2007, която беше причинена най-вероятно от глупави политици. Но вие казвате, че можете да предложите на вашите клиенти всякакви типове услуги и в крайна сметка да нямате рискове, отворени позиции на финансовия отчет а, заради тази диверсификация. Ако, ако това е възможно за вам, Бреда, защо да не може да се приложи за големите банки, като вашата? И а, ако вие можете да предоставите в момента услуги на суб, с субсидирани разходи, а, нека в такъв случай а, истинските клиенти да плащат, а не дънакоплаците. Благодаря. Много сложен и интересен въпрос. Нямам подходящ отговор. Ще се опитам да говоря на някои от елементите. Универсалното банкиране може да предостави решение за малките и средни предприятия и реалната економика. Хеджиращите структури са много сложни, защото рисковете, които се поемат, са много сложни. Не става просто само за отпускане на заеми и за МСП, но също и за много други услуги, които са фундаментални за МСП, за да се избегне нестабилността на пазара или пък рискове, които искат да избегнат. Не всички от транзакциите, за които говори господин Валтер, са толкова лесни, било то, например, с обмената в валутите и така нататък. Например, ако имаме един износ към Мексико, е, ще използваме някои от инструментите. Но, например, е, Европейската търговска камера не покрива е, някой типови риск при износа за Мексико. И това е условие, което ние, примерно, предоставяме на МСП. А, така че предложението е да се предложат два типа банкови структури, два типа продукти. От техническа гледна точка това изглежда логично, но от. ам, ам, относно доколко това е ефективно и пести енергия, не. За да накопаците не е перфектно, както и за цялата економика. И сега последния докладчик сянка е Марко Зани. Благодаря и аз искам да задам въпрос на професор Пагано, защото не ми отговорихте първия път за деривациите. Ако вътре в структурната реформа на банковата система ще е необходимо да се включи един инструмент, независим инструмент за оценка на риска на дериватите, които са си купили големите банки, както направих САЩ 2008 година. След това още един въпрос. Каква според вас е бъдещата роля на краудфандинг като нов канал за финансиране и като инструмент за диверсифициране на риска от кредит за банките. Как може да бъде изместен риска и в бъдеще ще има ли е, големи размери? In the interest of time, let me just speak, uh... Нека да отговоря на първия въпрос за деривациите. Вярно е, че големите и най-рисковите позиции за момента от банките, големите банки по-специално, идват от пазарите на дериватите. Много е трудно да се преценят тези рискове. Независимо от това, обаче, те са много големи. Една от големите причини, поради които големите банки могат а, да имат такива позиции, имат а, стимул да го направят, е, че институциите, с които търговуват, ги възприемат като по-безопасни от други емитенти на деривати. Това е защото там има гаранцията прекалено голям, за да фалира. Може да се очаква, че този проблем ще се свие и няма да е толкова повсеместен, тъй като тази гаранция вече не може да се използва от банки на пазарите на дериватите. Uh, uh, Искам да добавя нещо. Имаме и рамката ЕМИР. Те минават през ЦЦП по основните въпроси, както има и процедури за смягчаване на риска. Наистина сега имаме време за спонтанни изказвания. Едно такова, преди да дам думата на Хокмарк. Колегата Ланге поиска това, за съжаление обаче си е тръгнал. Някой друг иска ли думата? Нина Гил, която е отговорник за фондовете на паричните пазари. Благодаря. Исках да взема думата още в първата част защото професор Хелвик, аз съм докладчик, както чухте, за фондовете на паричните пазари. Вие критикувахте тези фондове. Изправо. Трябва да намерим подход за решаване на проблема. Най-вероятно знаете, че SCC направи голяма реформа през юли. Какво е вашето становище за тази реформа? Миналата седмица в Financial Times прочетох на първа страница, че голяма част от големите фондове СИНАВ мислят да си направят частни фондове за парични фондове за, от на паричните пазари, които ще съответят юрисдикцията и на американците, и на европейците. И това всъщност е, точно е в посоката на казаното от другия професор. Едно от хубавото нещо на този сектор е, че сме големи новатори, но явно тук в погрешната посока, защото се опитват да намерят начини е, да излязат от е, регулацията. Какво може да се направи, що се отнася до, банк, до сенчестото банкиране? Благодаря. Мисля, че хода на СС е в правилната посока. Не трябва да се заблуждаваме. Фондовете с променлива нетна стойност на активите а, също са проблем. Тези с постоянната стойност са малко по-гъвкави. Защото там има координиране на инвеститорите. Всеки фонд, който е отворен и инвестира в активи, които не са незабавно ликвидни, най-вероятно ще има проблеми. Това се вижда и при ипотечните такива, както и тези на паричните пазари. Това е системен риск. Системата в САЩ. SEC който отговаря за всичко, обикновено мисли за защита на инвеститорите, а не за защита на системата. И в този смисъл действа много различно от банковите надзорници. Това е една от причините, поради което те се бавят толкова много по този въпрос. Благодаря, господин Хелвик. Преди да дам думата на докладчика Хьок Марк за последните му бележки. Искам да благодаря на преводачите. Дадаха ни 10 минути. Благодаря за дисциплината, за да влезем. Плюс още 10 минути. Благодаря. Гунарт има думата. Благодаря на всички наши оратори тази вечер. Много интересни доклади изслушахме. Гунарт, последни думи. Благодаря. Презентацията беше много добра. Няма да се... Няма да говоря много, защото може да влезем в спор. Близо до коледа искам да сме обединени. Има обаче въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Нека ви кажа какво, например. Кога расту разчитаме на специализирани банки? И какво се случва с берлинската процедура? Втори въпрос. Какво се случва с liquidity making, когато имаме специализирани банки? Много често ни сравняват с САЩ. Банковата структура в САЩ е различна. Над 100 години се развива тя. Какво се случва с liquidity making? Какво се случва с системните рискове, когато зависим повече на специализирани банки? Зависим от, извинете, специализирани банки. Мисля, че това са въпроси, които търсят своя отговор. Това са моите заключения. Трябва да работим с това. Общата ни цел е да имаме стабилна рамка. Максимално динамична рамка. Стабилна и динамични актьори или действащи лица. Благодаря на колегите, на нашите гости и на нашия председател. Искам да благодаря също така на предишния председател. Благодаря.